Good morning, colleagues. I know, um, some... Добро утро, колеги. Зная, че някои е, много бързат, затова нека да не отлагаме началото. Моля, заемете местата си. Благодаря ви. Добро утро, колеги. Ако няма възражения към проекта за дневен ред, дневния ред се приема. Нямаме малтийски, латвийски и хърватски е, в е, кабините за превод. Продължаваме веднага към съвместните разисквания по визовия пакет. Имаме тук двама докладчици. Хуан Фернандо Лопес Агилар и а, Брайс Хортефу. Тъй като след е, е, като се оговорихме, взехме е, решение да се обсъдят съвместно. Първо ще дам думата и на двамата колеги, а после ще дам думата и на желащите да участват в разискванията. Разбира се, и комисията ще вземе отношение. Зная, че някои колеги много бързат. давам думата на двамата докладчици господин Хортефо, защото неговата програма е много напрегната. И след това господин Лопес Агилар. Господин Хортефо, заповядайте. Благодаря, господин председателю, драги колеги. Ще започна с прекрасното сътрудничество, което успяхме да постигнем с Европейската комисия и с другите колеги от Европейския парламент във връзка с визите за обиколка. Искам да прецизирам най-напред контурите на проекта, на предложението. Най-напред създаването на този нов тип визии е от голям интерес. Защо? Защото те допринасят за економически растеж цялото шенгенско пространство, а, е, чрез а, е, така наблягане върху туристическия аспект. И за това се опитваме да изчистим максимално някои а, е, аспекти на предложението. Става дума за нов инструмент и ние като съзаконодателен орган и имаме задължението да бъдем максимално бдителни по всички аспекти на проекта и да не се създава това, което на френски се нарича юзин агаз. Да не се създава нещо, което да е лишено от съдържание. За тази цел е необходимо да се постигне добро равновесие между сигурността в шенгенското пространство и економическите интереси. Нашият интерес е да утвърдим система, която ще опрости и рационализира европейската визова политика в полза на заявителите, а бих казал и в полза на нашите консулски служби. Необходимо е Европейския е, съюз да може да откликне на исканията в този работен документ. Ще се спра на няколко въпроса. Първо, е, неатакуемо и основателно ли е избраното правно основание? Е, Европейската комисия основава проекта си на член 77 алинея 2 от договора за Европейския съюз. Тук се имат предвид и поредиците от краткосрочни визи. Дали един или два месеца са съответстващи на понятието кратък престой по член 77 алинея 2. Значи първият въпрос е дали е неатакуемо и правилно избрано правното основание. Второ, комисията казва, че близо 20 милиона души могат да бъдат засегнати от този проект, но той ще се отнася и до почти всички. Какво значи всички? Артисти, изследователи, спортисти, студенти и в общи линии туристи. Европейската комисия Туристик au monde et qu'elle Европейската комисия посочва в работните документи, че съгласно Международната организация за туризма, Европейският съюз, Европа е приела през миналата година около 500 милиона туристи. Значи от 60 до 120 милиона всъщност ще бъдат хората, които пряко ще се ползват от тези визи. Може би дори и повече от 120 милиона съгласно е, последните е, разчети и статистически данни. Необходимо е Европейската комисия да уточни как ще се съотнася тази директива с отрасловите директиви за студентите, за научните изследователи и за временните командировки. След правното основание, след това какви категории лица ще се ползват от новия проект. Третият въпрос е този свързан с сигурността. Комисията изтъква два довода. Тя казва, че има достатъчно строги критерии, за да се ограничи броят на заявителите. И второ, е необходимо а, заявителите да са от страни, които са определени като сигурни. Франция очевидно е сигурна страна, обаче при нас също има и трафиканти и престъпници. При такъв голям брой заявители трябва да се постави въпросът дали консулските служби имат достатъчен ресурс да проверяват заявленията, спазвайки строги изисквания за сигурност. Тоест, тук опираме и до капацитета на консулските служби. Естествено, те разполагат с технологични улеснения и с а, а, необходимите познания. Четвъртото измерение е свързано с, с економическия аспект. Според комисията от 500 милиона до 1 милиард евро могат да бъдат генерирани по този начин ежегодно. Това са цифри, които са подадени от една организация, която е сдружение, занимаващо се с спектакли и представления. Но не може само от един сектор да се черпи информация, след като в проекта се визират права и на други категории лица. Използвам този случай, за да задам допълнителни въпроси и към комисията, и към председателството. Ще дам следните примери. Един германец в Япония може да пребивава 6 месеца без виза, а един французин 3 месеца, е, благодарение на действащите спогодби. Втори пример. Ако сте бългиец и испанец или друг граждани на държава членка на Европейския съюз, нямате нужда от виза за да пребивавате или да преминете транзитно през Канада – държавите членки имат двустранни спогодби с трети страни и се предвижда те да ги денонсират в петгодишен срок. Мислила ли е комисията обаче за това, че третите страни могат да проявят взаимност и да предприемат насрещни адек... аналогични мерки? Комисията или съветът могат ли да ни дадат списък на тези двустранни спогодби, тъй като не разполагаме с тях. На следващо място. Има ли връзка с системата за вход и изход на проекта за интелигентните граници? Там се предвижда събиране на пръстови отпечатъци. Може би трябва да се освободят някои е, категории, предвидени в проекта, от задължението за снемане на пръстови отпечатъци. И освен това, е, предлагам е, да се поиска от Европейската комисия оценка на въздействието анализ на оценката на въздействието за този нов проект. Като разбира се, ще се цени економическият потенциал, но и необходимостта от повече а, ресурси за консулските служби в страни, където до сега не е било изисквано издаването на виза. Този анализ трябва да съдържа информация за това дали визите ще имат стимулиращ или възпиращ ефект за движението, особено в отношенията с някои трети страни. Драги колеги, не трябва да имаме никакво съмнение, че тази нова виза трябва да бъде създадена економически, социално, от гледна точка на сигурност. Трите измерения трябва да бъдат обвързани. Ние разполагаме с шенгенско пространство, в което се осъществява движение, но то има своите предели, своите ограничения, поради това, че може да се движат и престъпните елементи. Мисля, че трябва преди всичко да се уверим, че новата уредба ще е достатъчно солидна, за да не бъде заобикалена и същевременно достатъчно привлекателна, за да завоюва вниманието на онези, които създават блага. Благодаря ви. Благодаря. Имаше доста въпроси към комисията, но това после, а сега господин Хосе Лопес Агилар. Благодаря, господин председател. Преди всичко uh, uh, uh, висока оценка изразявам за съвместната ни работа с докладчиците в Сянка. Два месеца усилено работихме, за да представим работният документ, който е много сходен с документа, който е на вашето внимание днес. И двете досиета, за които сега говорим в едни общи разисквания, са взаимно свързани в един визов пакет. И визата за обиколка или за турне, както е в писмените текстове. И визовия кодекс са тясно свързани. Ако ги отделим, можем неочаквано да се натъкнем на големи трудности. На следващо място целите на тази инициатива на комисията бяха изяснени от колегата ни Хортефю, Визата за а, обиколка а, дава възможност за престой от 180 дни при условие, че не се използва за престой повече от 90 дена в а, която и да е държава членка. за артисти, спортисти, учени, които участват в а, а, научен и културен Rapporteur's view on the impact assessment on the suitability of the visa. Всичко това ни дава възможност да видим целите и смисъла на визата за обиколка. И същевременно смятам, че като съзаконодател Европейския парламент успоредно с съвета в работата си по предложението на комисията не бива да попречи на съвместната ни работа с господин Хортефио, който работи по това досие и досието за визовия кодекс. Така може да се стигне до забавяне на приемането на предложението за въвеждане на виза за обиколка и приемане на преработената версия на визовия кодекс – да, е, една новаторска инициатива е визата за обиколка. Бяха цитирани тук статистически данни от комисията – разчетите между 500 милиона и 1 милиард са тези предимства от въвеждането на такива визи, когато са устойностени. Освен това, най-вече ще представляват облегчение тези визи за научния и културния обмен – трябва добре да си изясним последиците от въвеждането на тези предложения ценя свършената работа до тук и очаквам предложения за изправяне на слабостите, така че да продължим да работим рамо до рамо, макар и в успоредни писти, тези две досиета взаимно се допълват а, с а, предложението, кое, по което работя преработената версия. Благодаря. А, господин Депре първо има думата. Благодаря, господин председател. Искам преди всичко да благодаря на комисията за свършената работа и за нейната готовност не само спрямо докладчика, но и спрямо членовете на комисията да ни представи детайлно своя проект. Това вече позволява да се зададат някои въпроси. Като цяло групата АЛДЕ споделя целите на комисията да се улесни достъпа до територията на Европейския съюз за гражданите на трети страни. Добросъвестните обаче, това искам да подчертая, този проект цели да подпомогне навлизането в шенгенското пространство на добросъвестните граждани, но не и у нези, които създават проблеми от гледна точка на сигурност. По отношение на цифрите, и очакваните предимства, аз изпитвам някои съмнения. Отдавна съм европарламентарист. По отношение на работните места, които ще е, бъдат е, създадени е, от или в резултат на, на тези а, проекти, а, трябва да изпитваме известни а, резерви, а, тъй като има голяма безработица в Европейския съюз а, и а, не може да се а, дава а, безразборно а, възможност да работят граждани на трети страни. А, сега Откъде да започна? Първо, мисля, че Въпросите на господин Хортеф е, са напълно легитимни за правното основание, за е, необходимостта от проекта, е, за 500 те милиона туристи, които идват в Европейския съюз, за това, че 60 до 120 милиона души могат да се ползват от визата. Трябва да мислим в перспективата на съдебната практика и да мислим за пропорционалността, за съразмерността. Дали всичко това оправдава целта? Искам да допълня въпросите на господин Ортефе. За да се получи тази виза, заявителят трябва да докаже намерението си да е, пребивава на територията на няколко държави членки. Е, сега, как е, се преценява едно намерение? Би трябвало да се направи програма за обиколка на Европейския съюз. Трябва да се види дали има резервирани хотели, например. Това може да се установи, но не можете да докажете намерение. Възможно е да не се извърши надлежно доказване, когато се иска да се докаже намерение. Конкретно, това, което ни се предлага днес, създава виза, която позволява на пътниците да се движат в шенгенското пространство максимум една година, а има възможност за удължаване до две години най-много, като не трябва да се пребивава на територията на една държава членка повече от 3 месеца в пределите на всеки 6 месеца. Комисията смяташе в един момент да разреши 6 месеца непрекъснат престой в пределите на една година. И за да може да се поиска нова виза, трябва да се пребивава извън Европейския съюз след тези 6 месеца. В момента обаче в проекта това липсва. Това означава, че не е необходимо да се напусне шенгенското пространство, за да се поиска нова виза. И аз мисля, че това ще създаде система за а, постоянно пребиваване. Може би не съм разбрал правилно, може би нещо ми е обягнало. Ако обаче буквално тълкувам това, което ни предлага комисията, това, за което говоря, ще стане реалност. Искам една по-техническа бележка да направя за визовия кодекс. Има 10 до 15 дни е, за е, разглеждане на заявлението. Действително ли е такъв срокът? Освен това, категориите посетители, които няма да плащат за визите си. Ами защо да не я направим безплатна визата? Толкова много категории са предвидени, които да не заплащат при издаването на визата. Защо да не я направим безплатна? Питам се дали изобщо е смислено това. И освен това, продължителността на престоя която може да бъде подновявана по същия начин, както до сега. Как ще се подхожда тук при удължаването? От нула ли ще се тръгва или от 5 години? Аз не разбирам това, което е написано в проекта. Искам разяснение. В противен случай ще изпаднем в такова положение, за което споменах. Постоянно пребиваване на територията на Европейския съюз. По отношение на медицинската застраховка, консулските аспекти съм съгласен с това, което бе казано и имам един конкретен въпрос към комисията. Аз, за разлика от колегата Агилар, не мисля, че двете досията, за които той говори, са органично свързани визовият кодекс е нещо необходимо, нещо по което трябва да работим по необходимост, е, е, докато е, тази нова виза е нов инструмент и не сме длъжни да се занимаваме с нея. Това е позицията на нашата група. Благодаря. Колеги, приключваме с е, желанията да се изкажат по този въпрос. Госпожа Миерс е последният оратор. Е, трябва да приключим е, списъка, защото няма да имаме време за другите въпроси. Следващият оратор, госпожа Тонеч. Благодаря. Най-напред искам да поздравя докладчика, господин Ортефа. Той се спира на основните възможности и проблеми на тази виза. Европейската комисия излезе с предложение през 2014 година, което предложение опростява изискванията за визи, намалява разходите и в същото време поддържа същото ниво на сигурност. В момента няма шенгенска виза, която да дава възможност за престой до 3 месеца в шенгенското пространство. Е, това означава, че възможността хора да посетят шенгенското пространство намалява, е малка и това означава по-малък економически растеж. Виждаме, че има е, тук правна, правен пропуск, който се затваря с това предложение. Хора, които искат да правят бизнес, които искат да посетят приятели, могат да се възползват от тази виза. Е, тази виза ще е благотворна за е, сектора на туризма, за сектора на транспорта. Имаме нужда от преосмисляне на визовата си политика, визова политика насочена към артисти, студенти и следователи. Така ще може да създадем повече заетост. Това означава да придадем економически аспект на визовата политика. Оказва се, че около 6,6 милиони китайци, руснаци, хора от Украина и от Саудитска Арабия, Арабия са не, мог... не, не са могли да получат виза. Надеждата за опростяване на визовите изисквания ще дадат възможност на повече хора да посетят Европа, а не да отидат някъде другаде. Да. Харватия зависи много от туризма. Туризмът е много голяма част от економиката и като човек идващ от тази страна искам да кажа, че приветствам предложението и подчертавам, че една разумна виза, визова политика ще а, даде голям принос за развитието на европейската економика, като в същото време не забравяме изискванията за сигурност. Именно тези изисквания за сигурност обаче трябва да бъдат е, в центъра на нашето внимание. Трябва да осигурим механизми за сигурност, трябва е, визовата информационна система и системата, която се използва в рамките на Шенген, тези системи трябва да продължат да функционират добре и да бъдат използвани при издаването на визи. Благодаря. Благодаря, господин. Е, колеги, е, ако обичате, ограничете се в е, две минути. Господин Коелю. Ще се опитам. Господин председателю, искам да благодаря на колегата Брис Ортфе за прекрасния му работен документ, който съставлява много солидна основа за работа по тема, много важна според мен. Мисля, че той е прав. да подчертая това, че в известен смисъл говорим за една юридическа фикция – трябва да се знае точно как ще се установява дали хората имат намерение да спазват изискванията за продължителността на престоя, тъй като нашето пространство е без вътрешни граници. Съгласен съм с Брис Ортефе, но бих изтъкнал и това, което ме отличава от него. Мисля, че той е прав да подчертава е, последствията от гледна точка на сигурността. Също така е прав, когато казва, че трябва да се направи една независима оценка, независим анализ, за да е, се преценят положителните последици от въвеждането на този нов механизъм е, в областта на економиката. Така че подкрепям искането за независим анализ. Мисля, че е малко оптимистично това, което се казва за положителното отражение върху пазара на труда. И също така е, не мисля, е, че е, ще има повече работа за държавните служители, отколкото е сегашната натовареност на консулите. По отношение на туризма, аз съм португалец и там туризмът има голямо значение. В моята страна той има голямо значение. По отношение на туристическите пътувания, а, свързани с пресичане на границите, пътуванията по вода. А, като да кажем туристически пътувания с корабчета. Тези визи значително ще улеснят туристите, защото някой път се минава от пристанище на една държава членка в пристанище на друга държава членка, пресичат се граници и тази виза може да отговори на реален, реална потребност. И Естествено очаквам отговорите, които Европейската комисия ще даде на зададените въпроси. Господин Коста има много голям опит по този тип досиета и ние винаги с удоволствие очакваме неговите разяснения. Споделям предпазливостта на господин Ортефе във връзка с сигурността. Трябва да подчертая също, че е, Европа не бива да бъде крепост. И освен това, трябва да е, насърчаваме навлизането в това шенгенско пространство на хората, които идват при нас добросъвестно. Благодаря. Следващият оратор. Госпожа Ревон Далон. Благодаря, господин председател. Искам да се спра на хуманитарните визи. Явно не водим дискусията общо. Затова, ако позволите, аз ще запазя възможността си да се изкажа, след като чуем изложението за хуманитарните визи. Uh, um, Добре. Вие искате да вземете думата отново? Да. Аз се извинявам, защото има объркване. Всъщност, визата за турне трябваше да бъде представена на второ място. Тя е допълнителен инструмент към визовия кодекс. Затова аз исках да коментирам това, което представи господин Ортефа. Аз бих искал да представя работния документ към визовия кодекс и да представя елементите, които всъщност съставят цялостния пакет. И ще направя кратко обобщение, надявам се да е полезно. Значи, опитвам се да обобщя, както казах. Работихме много активно по въпроса за визата за турне. Ще се отнася до мандата на парламента, трябваше ни време да започнем работа, но сега съм уверен, че ще успеем да спазим времевия график. Планираме изслушване през юни в комисията Либе, така че заинтересованите страни ще ни дадат своите становища, ще представят своите виждания по визовия кодекс. Това ще е много интересно. Така ние ще разберем как да постигнем по-добре целите, които са заложени в правното основание на член 7, 7 алинея 7, на член 77 от договора за Европейския съюз. Визовият кодекс мога да кажа, че представлява един много сложен комплекс от технически спецификации – Ние не искаме да накърним отношенията с трети страни. Това е политика на Европейския съюз чрез консулските отдели, политика, която се води към трети страни. Ние искаме да укрепим професионалните, социални и културни обмени с трети страни, също така да предадем и економически аспект – на визовата политика. Ясно е, че има и измерение на сигурност в този случай. Ние искаме да укрепим и този въпрос. Сега за хуманитарния аспект на външните отношения на Европейския съюз с трети страни, той също не трябва да се забравя. Има много хора, които чакат на прага на Европейския съюз и това е именно а, текст, който предлага укрепване на всички тези елементи. Шенгенското пространство няма вътрешни граници и то изисква контрол на, вътрешни, на външните граници съпроводен контрол, който е съпроводен с една разумна визова политика. Ако погледнем през 2009 година регламента 89 от 2009 година, там са заложени изискванията и процедурите за издаване на виза от Европейския съюз и от консулствата на държавите членки. Така се консолидираха и опростяваха достиженията на законодателството, на правото в областта на визовата политика. Но процедурите не бяха оптимални, имаше трудности, имаше пропуски, които се показаха в практиката. Затова се реши, че е, законодателството трябва да бъде адаптирано, да бъде усъвременено, за да могат да се преодолеят съществуващите проблеми. Основните проблеми са два вида. От една страна, ситуацията е такава, че консула, конс, консулските отдели не прилагат визовата политика правилно, т.е. не се случва а, делегиране на компетенции на външни оператори. Това е инструмент, който трябваше да се приложи само в крайен случай, но, това се, но тази процедура стана нормална процедура. И на следващо място личните данни, там също имаше пропуски. За това трябва да се обърнем към комисията, да използва всичките си компетенции и да наложи правилното приложение на кодекса. Това означава да се наложат санкции, ако е необходимо, за да се прекрати практиката на аутсорсване, на делегиране на компетенции. Това е е, порочна практика в е, рамките на консулските услуги. Освен това имаше погрешно тълкуване на процедурите, което доведе до недостатъчно представяне на държави членки в трети страни. Това означаваше, че заявители, които искаха да пътуват до други държави, член... че тря... имаше заявители, които трябваше да пътуват дълго време в трети, четвърти страни, за да могат да подадат своето заявление, защото нямаше консулски отдел в, тяхната, в тяхната страна. Тоест, нямаше използване на синергии, нямаше използване на общи дипломатически капацитети. Но въпреки тези дефицити, системата функционираше. На този фон обаче искам да кажа, че винаги трябва да знаем става дума за истински съдби, за истински проблематични ситуации и ние трябва да се погрижим да помогнем на тези хора. Затова една осъвременена версия се налага, версия, в, версия на текста, която трябва да вземе предвид тежката ситуация, в която се намират някои хора, хора, които искат да влязат а, в Европейския съюз легално Е, тези хора искат да развиват своята дейност на територията на Европейския съюз. Така че трябва да преодолеем имиджа за това, че процедурите са дълги, скъпи и трудни. Е, това обвинение, това това обвинение, това впечатление се е, потвърждава в много документи, в много изследвания. Затова комисията би трябвало да улесни процедурите, без да има, без това да има негативен, а, негативно влияние върху сигурността. И така налага се адаптиране на текста, а, е, като целта е повече гъвкавост, премахване на правилото, че е, заявителя трябва да е физически е, представен в е, да физически на лице в консулски отдел. Новите технологии могат да бъдат използвани за добро при подаване на заявление на виза. Няма нужда човекът физически да отива до консулския отдел. Така ще се намали времето за издаване на виза. Имаме нови технически средства. Те са заложени в файла и те трябва да са на лице на консулските отдели, когато става дума за дългократни визи, например. И така, моята, моята препоръка е да подкрепим предложението и да продължим работата по него. Искам да направя следното заключение, заключение е, отнасящо се до хуманитарните визи. Това е нещо върху което работи отдавна. И моето заключение е, че визовият кодекс трябва да прецени дали ние можем или не можем, дали трябва да използваме този инструмент, хуманитарните визи, дали трябва да поощрим улесняването на издаването на тези визи. Според мен, очевидно е, че е, трябва да направим това. Непрекъснато казваме, че комисията прави прекалено малко, съветът прави прекалено малко. Трябва да помислим за това какво може наистина да се направи, защото ние формулираме европейското законодателство до голяма степен. Трябва да подсигурим факта, че а, хората да не умират, когато прекосяват морето и океана. Тоест, визовият код, кодекс трябва да позволи издаването на хуманитарни визи. Това, това е дадена възможност, но причините, изискванията не са ясни. Когато говорим за хуманитарни нужди, всички сме едини, но нямаме ясни правила че хуманитарната нужда трябва да е предпоставка за издаване на хуманитарна виза. Имаме членовете 19 и 25 от Визовия кодекс, които постановяват, че хуманитарни визи могат да бъдат издавани от държави членки, а, по тяхно осмотрение, но това е доста витиевата формулировка. Ето Бразилия издава хуманитарни визи за сирийци, защо ние да не можем? Приключвам, господин председател. Е, искам да подчертая, че сътрудничеството между консулските отели и улесняване и упростяване на е, дългите процедури това са неща, които тря... с които трябва да се справим, работейки по това досие. Аз с удоволствие ще си сътруднича с господин Ортефе, с докладчиците в Сянка и с политическите групи и се надявам, че ще постигнем добро решение. Благодаря. Извинявам се на двамата докладчици за това, че се промени поредността това е моя вина и се извинявам. Е, най-напред, е, е може би трябва да дам е, думата на господин Ортеф, е, за да реагира на изложението на господин Агилар, след това на госпожа Далон, която искаше да коментира хуманитарните визи. Моля всички останали колеги, които желаят да се изкажат, да се вместят в една до две минути, защото комисията трябва да е, отговори на зададените въпроси. Не е, за съм забравил, че има и още трима оратори, които ще се включат в основния поток на разискванията. Моля останалите извън тях да се вместят в една до две минути. Сега, господин Ортефе. Благодаря, господин председателю. Колегата Бекер отсъства от това заседание. Поднасям неговите извинения. Той трябваше да се изкаже като докладчик. Естествено, той най-напред би желал да благодари на колегата Лопес Агилар и на всички около него за доброто сътрудничество. Одобрява подхода на доклада. Е, като подчертава необходимостта на консулствата да се остави възможност за преценка относно документите, които да бъдат е, прилагани към заявлението за виза, както и относно личното явяване на заявителя. Господин Бекер би желал е, да знае каква е позицията на съвета за намаляването на сроковете, предложено от Европейската комисия. Що се отнася до издаването на визи на външните граници, колегата Бекер благодари на Хуан Фернандо за това, че в работния си документ е подчертал това, че не трябва да се компрометират съществуващите в тази връзка гаранции. Е, задава се и следният въпрос към Европейската комисия. Как ще се гарантира, че получателите на такива визи няма да излязат от държавата членка, за която се отнася визата? Как а, е, може за няколко секунди а, е, само да се провери а, е, на границата дали лицето правомерно влиза или излиза, след като консулството разполага с 15 дни, за да извърши такава проверка? Искаме да помолим Европейската комисия да вземе отношение към всички тези въпроси. А, юридическите пречки, например, за а, издаването на хуманитарни визи. Ние във Франция имаме след по-малко от 15 дни избори на ниво департамент и за това аз ще трябва да си тръгна преждевременно, но бих желал а, да коментирам а, анализа на въздействието. Разбирам изразените резерви във връзка с моето предложение, но споделям това, че е важно да имаме достъп до експертизата на онези, които както ще прилагат законодателството, така и ще се ползват от него. И за това Повтарям извинението си, но наистина трябва да си тръгна от това заседание. Моля, ако имате въпроси, да ги насочвате към е, моя офис. Сътрудниците ми ще имат грижата да ми ги предадат. Благодаря, господин председател. Благодаря. Още веднъж е, се е, извинявам за това, че смених поредността на изказванията. Госпожа е, Далон. Благодаря, господин председател. Реформата на визовия кодекс е основополагащ етап, който ще ни позволи да повишим привлекателността на Европейския съюз, запазвайки целостта на шенгенското пространство. Аз не подкрепям Европа като крепост, аз съм за открита Европа. Е, благодаря на колегата Хуан Фернандо Лопес Агилар за току-що казаното във връзка с хуманитарните визи и е, се присъединявам към заключенията на проучването, което ни бе представено. Държавите членки са длъжни да участват в издаването на хуманитарни визи, тъй като те са страни по международни конвенции във връзка с обежището. 90% от хората, искащи международна закрила, рискуват живота си, за да стигнат до нашия континент. И ние всеки дневно, включително и тази сутрин, сме свидетели на ужасни образи и картини от техния път към Европа. Генерализирането на хуманитарната виза на ниво Европейски съюз ще позволи да решаваме част от техните проблеми. Това трябва да е задължение ясно вписано в визовия кодекс, за да не се превърне правото на убежище в иллюзия. Имам два въпроса, може и да не получат отговор сега, но те са важни. Първо към съвета. Дали държавите членки са готови да променят позицията си по този въпрос? Вторият ми въпрос е към комисията дали ще се предвиди задължение за издаване на хуманитарна виза при реформата на визовият кодекс. Знам, че този въпрос нееднократно е засяган от комисаря Аврамополос. Бърза реакция от господин Коелио, може би за една минута. Благодаря, господин председател. На колегата Агилар е, бих желал да благодаря за извършената работа. Споделям бележките му за изнасянето към външни изпълнители на част от е, консулските функции. Е, мисля, е, че е, за това може да се съжалява. Това до някъде, е, за това, което става в някои държави членки, може да се съжалява. То само поручава практиката. Сега, визовият кодекс трябва да се прилага навсякъде в Европейския съюз. Първо трябва да се гарантира взаимно доверие е, в шенгенското пространство. Затова визовият кодекс трябва да е достатъчно логичен, за да бъде приложим стандартизирано от всички национални администрации, както каза Хуан Фернандо. Също така обаче е важно да разполагаме с механизми за контрол на прилагането, както също правилно бе посочено, трябва да можем да прилагаме правилата и да осигуряваме тяхното спазване. Новият механизъм ще позволява по-безпристрастна оценка от всякога. Мисля, че след първия кръг на оценки по-добре ще можем да преценим дали са необходими допълнителни промени. Мисля, че за момента разполагаме с достатъчно средства. Също така е, много е, с голямо значение има предложението за визовата информационна система. Не толкова често виждаме проекти, които ни приканват пълноценно да използваме съществуващите системи. Много важно е картината, с която работим, да е ясна, да сме наясно какво можем да правим от към обмен на информация. За това аз максимално подкрепям предложенията във връзка с ВИС. Благодаря. И сега общите разисквания. Реакции. Госпожа Келер, благодаря. Е, благодаря за всичко, което чухме. Да, съгласна съм, че трябва да улесним пътуващите, които желаят да посетят Европа, но е, това въж трябва да ни накара да мислим не само за унези, които имат много средства, но и за младежите, за студентите и те се нуждаят от облегчаване и улесняване на е, издаването на визи. Е, споделяме е, голяма част от елементите в проекта на комисията, няма да ги изброявам, но също споделяме опасенията на докладчика във връзка с изнасенето към външни изпълнители. Това е огромен проблем. Не помага това, че комисията просто е заличила тази клауза. Трябва да бъде много по-стриктни с изнасенето към външни изпълнители, така наречения аутсорсинг. Сега по отношение на хуманитарната виза, възможно е да мислим за предложение в тази посока, но прекалено много, т.е. прекалено малко държави членки е, използват съществуващите механизми за безопасно влизане в Съюза. Не трябва да търсим решение някъде много далеч, не трябва да поръчваме мащабни пазарни проучвания. Е, просто трябва да се използва това, което съществува. Съгласен съм с господин Агилар, че трябва да хармонизираме подхода към използването на съществуващите визи. Ето, Бразилия използва е, много ефективно този механизъм е, за сирийските беженци, но трябва да мислим и в перспектива, да се замислим за Сирия. Съвсем и ясно е, че ако човек бяга от Сирия, той не го прави без причина и е, да е, улесним достъпа за онези хора, е, които са освободени от визови изисквания. В някои случаи може би просто не трябва да има виза, а в други случаи е полезно да се издава хуманитарна виза. И в такъв смисъл ще работим по докладите. Благодаря. Tack, ordförande. Jag ska hålla mig till talartiden. Госпожа Благодаря, господин председателю. Е, ще коментирам е, това, което чух, е, вмествайки се в ограниченията, които вие посочихте. Исках да говоря за хуманитарната виза, но в момента разговорът е за визовия кодекс. Какво да направя? Да изчакам или сега да се изкажа? Малко не ми е ясно в момента за какво мога да се изкажа. Сега ще взема отношение към визовия кодекс и се надявам, че ще ми дадете думата и по-късно. По отношение на преработването на визовия кодекс има нещо, което пропускаме. Сигурността. Това е много важен въпрос. Имате ли конкретни идеи? Как ще се решат проблемите на сигурността? Друг въпрос е свързан с това, че е махнато изискването за здравна застраховка. Защо? И какво ще се прави, след като отпадне това искане? Тоест това изискване. Е, също така трябва да имаме предвид незаконните иммигранти – Не бива да се разтварят широко вратите за допускане на терористи. Що се отнася до членовете на семействата на мигрантите, попаднали в шенгенското пространство, също има какво да се поработи. Има да се работи и по хората, които са просрочили своите визи, но сигурността е основното, на което исках да обърна внимание. Ehm, er Госпожа Майер. Благодаря, господин председател. Мисля, че в момента има вече достатъчно средства и пътища бизнесмените и други заинтересовани да влизат в Европейския съюз. Мисля, че визата за обиколка или за турне е просто покана за злоупотреба, за това да се остава в Европейския съюз по-дълго, отколкото, са ви пока... отколкото времето, за което са ви поканили. Мисля, че ще се е, увеличи двойно броят на незаконните иммигранти на наша територия. Това е последното, от което се нуждаем. Мисля, че е наивно комисията да излиза с такъв проект. Той създава огромни огромни рискове за сигурността. Нали, всеки може да каже, че е просто турист или че е пенсионер. И кой ще знае, че това не са хора от ислямска държава, които ще просрочат правото си на престой и ще се движат свободно във всички държави членки. За това искам да запитам комисията какво възнамерява да направи за предотвратяване на злоупотребите. Um, благодаря, имаме още двама записани оратори. Комисията и следващия ни гост очакват обаче да дойде реда им. По изключение ще дам думата на записалите си. Госпожа Стивенс, която е докладчик в Сянка, мисля, че е редно да има думата. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, в ЕКР като цяло приветстваме предложението на комисията, защото създава здрава основа за функционирането на визовата система, като намалява времето за получаване на виза. Имам предвид възможностите да се попълне, попълни електронен формуляр и дори за интервютата да се ползват такива съвремени технологии като Скайп. Чрез визите с обиколка ще се даде възможност и на членове на семейства да посещават своите роднини. Има някои въпроси, които възникват във връзка с работният документ. Премахването на задължителното изискване за медицинска застраховка и за документи, които да доказват, че кандидатът разполага с достатъчно средства, за да се издържа по време на престоя и че има намерение да напусне територията. Има и така наречените златни визи. Тук трябва да се поработи повече. И най-сетне намерението на доклад Чека да се насочи повече към хуманитарните визи. Всички тези въпроси, по които говоря, тревожат ЕКАРЕ, но поради липсата на време, съвсем накратко ще спра само на последните два момента. Скъпи колеги, преди всичко за така наречените златни визи. От Турция се иска да съобрази визовата си политика с тази на Европейския съюз и да премахне издаването на визи по границата. Турция се съобрази с това желание, а сега разбираме, че комисията предлага да се въведат подобни практики в Гърция, което означава, че само една държава членка, отделно от всички останали, ще може е, да взема самостоятелно решение дали да издава виза на границата, която ще въжи за всички останали държави членки. Как можем да бъдем сигурни, е, че тези лица ще се върнат в родината си без да направим оценка, без подходящи е, процедури, без да се изискват необходимите за целта документи? все повече се ограничат възможностите да се преценят намеренията на лицето, което влиза в шенгенското пространство, да го напусне. На второ място, обсъжда се възможността да се издават хуманитарни визи. Много добре разбирам, господин председател, че отново ще се върнем към този въпрос, когато се върнем към темата за хуманитарните визи с презентацията, но искам да кажа, че за презаселване или превестване на бежанците в никакъв случай хуманитарната виза не е отговорът. Мисля, че по-задълбочено трябва да се помисли това, когато се направи реформата на визовия кодекс. Ето това е, което искам да кажа по въпроса. Винаги се старая да дам думата на докладчиците в е, сянка, но не винаги е, те присъстват е, или идват с закъснение, все пак ще, дам, ще ви дам думата. Да, ще се опитам да се вместя във времето. Мисля, че преди всичко трябва да поздравя докладчика Лопес Агилар – е, голяма част е, споделям неговите е, наблюдения по темата на доклада. За визовия кодекс трябва да приемем положително предложението, въпреки че то може да бъде подобрено с предложение на държавите членки. членки. Що се отнася до хуманитарната виза, мисля, че от всички страни ставаме свидетели на многобройните потоци хора, които искат да прекусят Средиземноморието и буквално всеки ден са на нашите граници. Говорим и за споделяне на бремето, което е особено важно при издаването на тези визи. Можем да кажем, че в регламента от Дъблин – не се е, посочва изискване за споделяне на е, бремето. Поради това ми се струва, че предложението не е достатъчно амбициозно и не отива достатъчно а, е, далеч за а, издаването на а, визи. А, защото се предвижда само извънредни обстоятелства, а на нашите брегове пристигат а, а, хора, а, прекусявайки Средиземноморието и е, излиза, че е, издаването е, на визи е, по Дъблин за тях е невъзможно. Що се отнася до визите за обиколка, е, мисля, че за тях си заслужава да е, се говори отделно. Тук съвсем накратко ще кажа, че това е един инструмент, на който трябва да гледаме положително, защото това отговаря на интересите на Европейския съюз от една страна и от друга страна на артисти, студенти, учени, туристи. Трябва да се създаде по-голяма сигурност при тяхното издаване, както посочи и колегата Лопе Агилар. Но а, когато регламентираме, а, трябва да вземем а, предвид а, предимствата, а, които ще има европейската економика. Не бива да блокираме предложението. Благодаря. Благодаря, господин Декойстер. Сега от името на комисията давам ви думата. Um, Благодаря. Честно казано, отчаян съм. Защото, е, колкото и да не съм е, силен по математика, мога да е, сметна, че имам 25 въпроса. Колко време разполагам? Председателя. И, и ние сме отчаяни. Ще имаме възможности и за разговори по-нататък, пък и е, част от е, работата ни е да ви докараме до отчаяние. Не го ли приемате и вие така? Може би е добре първо да отговорите на въпросите на докладчиците и оттам проявете изобретателност. Ако ви кажа 8-9 минути, Напомнят ми, че е, ще имаме обмен на становища по този въпрос и за напред. На 16 и 17 юни ще се представи проекта. Крайният е, срок е, за внасяне на изменения 17 юли, разглеждането им на 3 или 14-15 септември ще се гласува през октомври в парламентарната комисия. Та като имате преди това а, и като имате преди, че имаме и друг, други гости, не е повече от 10 минути. 8-9 минути. Виждате как се чувстват а, хората. А, така или иначе, две минути вече отидоха. Но много ви моля максимално конкретно защото е много е, разнопосочна тя, има най-различни аспекти. И така, заповядайте. Много сте любезен. Е, но това май не намали отчаянието ми. Преди всичко искам да благодаря на докладчиците и докладчиците в Сянка за работата им по докладите и за предложенията. Двата работни документа които са пред нас, представляват добра основа за по-нататъчна работа по предложението на комисията. Позволете ми първо да кажа няколко думи за визовия кодекс. С удоволствие комисията отбелязва, че господин Лопес Агилар в много голяма степен е съгласен с основния подход на комисията – има някои теми, като например възлагането на външни изпълнители или аутсорсинга. Многократно беше посочено, че това е огромен проблем. Комисията се разминава с тези виждания. Според нас възлагането на външни изпълнители е, има много е, благотворно въздействие, особено за кандидатите, защото е, местата, на които могат да се е, подадат заявления за е, визи, стават вече много по-близки до кандидатите и не е необходимо те да пътуват на голямо разстояние само до столицата, до консулската служба. За това възлагането на външни изпълнители само по себе си не бива да се разглежда като проблем. Същевременно в преработената версия предвиждаме задължения на държавите членки ежегодно да докладват за използването на услугите на външни изпълнители и контрола върху тяхната дейност. Това е едно задължение, което в момента не се предвижда в е, действащия визов кодекс и по механизма за оценка на шенгенското пространство. Ще се постараем е, външните изпълнители да съблюдават строго своите задължения. Няколко думи ще кажа и за визите за обиколка и накрая за хуманитарните. В работния си документ докладчикът поставя редица, бих казал, основателни въпроси. Ако трябва пределно кратко да се изкажа, мога да заявя, че комисията има много добри отговори, много добри решения. Е, ние не създаваме безполезни е, процедури или както е, се изразяват на френски юзи на газ, имаме определена категория граждани, чието интерес е да дойдат за по-продължителен период. Артисти, туристи, учени и така нататък. Никой не се съмнява, че те имат законен и основателен интерес да дойдат. В момента не съществува правна рамка, която да им даде възможност да осъществят целта си. За тези, които работят в цирк Дюсолей, например, всяка а, държава членка, където се намира, им а, е, издава след из, изтичането на 90-дневния период нова виза. Четири визи е, им се издават за е, едно турне в Европа. Четири пъти се подават заявления, четири пъти се ходи до офисите, четири пъти се чака виза. Ако всичко това се замени с една виза със срок до една година, е, за целите на турнето им, това ще ги облегчи много. В договора от Лисабон ограничаването на е, краткия престой е, до 3 месеца вече е заличено. Точно за да се даде възможност да се приеме законодателство за желаящите да дойдат в шенгенското пространство и а, е, да обикалят, било то с турне или по а, е, други научни и други цели, и с а, различни държави членки. Тоест, правна основа имаме. На второ място беше постаден а, е, въпроса за оценката на въздействието. Господин Хортефе поиска нова оценка на въздействието. Мисля, че двустранно с докладчика можем да се срещнем, за да видим какво е сегашното въздействие според приятата оценка. Оценката на въздействието трябва да се основава в максимална степен на доказателства. Ние поискахме от представителите на различни е, сектори какво им струва липсата на тази виза. Използвахме проучването, използвахме тези данни, но оценката на въздействието не се е, спира само до потърсените ни активно заинтересовани страни. Използвани сме и много други източници и с удоволствие ще обясня по-подробно на господин Хортефьо този въпрос. Поради тази причина ние смятаме, че не е нужно да се приема нова оценка на въздействието. Беше поставен въпроса за сигурността. Съвсем накратко обобщавам. Казват, че визата за обиколки и турнета отваря нова вратичка за незаконна миграция. Не забравяйте, че когато се подава заявление за подобен вид виза, изискванията са много по-строги, отколкото при обичайната шенгенска виза. Ако някой се опита да проникне в шенгенското пространство с уж краткосрочна виза и после да изчезне някъде без следа, той по-скоро би се опитал това да направи с обикновената виза, защото изискванията за нея са много по-облегчени. Има и безвизови режими за краткосрочен престой – те също могат да останат безкрайно в е, шенгенското пространство, след като ми стече визата. Има и е, споразумения за облегчаване на визовия режим още от 50 и 60-те години е, на миналия век. Три месеца плюс три месеца и така общо се събират 63 месеца. Това е една система, която вече не е логична, след като имаме обща визова политика, двустранните спогодби, подписани миналия век, не би трябвало да служат като претек за ограничаване на правата на гражданите на трети страни. Между другото, ние не отхвърляме двустранните спогодби. Ние искаме обаче в тях да няма клауза държавата членка да удължава престоя е, в шенгенското пространство, позовавайки се на отдавнашни двустранни спогодби, подписани преди да се създаде шенгенското пространство. Що се отнася до проблемите с външните отношения, които тук бяха посочени, по тях съм длъжен да заявя, че повечето трети страни не съветват а, а, своите граждани а, да използват а, а, тези процедури по двустранните спогодби. В Япония, в Штатите им казват, идете и използвайте възможностите за краткосрочен престой без виза. Краткосрочния престой по член 20 алинея 2 едва ли ще доведе до драма с третите страни и последно няколко думи за хуманитарната виза. Както знаете, Комисията обмисля какви са законовите начини да се гарантира закрила на лицата, които е, идват по хуманитарни причини в Европа Може би, господин председател, е добре да говорим за хуманитарни разрешителни, а не за хуманитарна виза, защото хумани... думата виза някак не се свързва толкова с хуманитарната помощ и закрила, колкото с шенгенското пространство. Хуманитарните визи предвиждат краткосрочен престой, а от друга страна лицата търсещи закрила – по условие се нуждаят от е, тази закрила за по-продължителен период от време. Самия начин, по който е замислена тази виза, тя не отговаря на действителността. Примерно, ако искате да дойдете за краткосрочен престой, подавате е, заявлението си е, в е, страната членка, която е крайната ви или основната ви дестинация. Какво излиза? Един човек, бежанец, да кажем, се намира в държава членка, иска там хуманитарна виза, в която посочва, че не, той би предпочел да бъде в друга държава членка. Това хуманитарна закрила ли е? Мисля, че трябва много сериозно да обмислим как ще можем да гарантираме закрила на лицата, търсещи хуманитарна помощ. Това е наше задължение. Но не смятам, че тези визи са решението. Благодаря. Благодаря на комисията, благодаря господин Койстер. Е, както казах, ще имаме възможност да дебатираме въпроса и в бъдеще. Благодаря на колегите. Е, виждаме колко са важни и колко сериозни са тези въпроси. А в рамките на нашата комисия ще имаме, както казах, и други изслушвания и вероятно комисията ще може да даде по-точни и по-подробни отговори на зададените въпроси в бъдеще. Може нашите колеги да искат да зададат и допълнителни въпроси. За съжаление нямаме възможност за това сега. Но въпросите за визовия код, за хуманитарната виза са важни. Ние ще преминем, ние ще говорим сега за хуманитарната виза, но не в контекста на визовия кодекс. И така, е, благодаря на комисията за осветляване на зададените въпроси. Благодаря и на колегите, благодаря на докладчиците и докладчиците в Сянка за тяхното участие. Колеги, сега преминаваме към хуманитарната виза. Това е изследване, проведено и което ще бъде представено от господин Йенсен. Той е независим а, изследовател от Дания. Това изследване ще бъде представено пред нашата комисия. То е извършено в сътрудничество с Центъра за европейски политически изследвания – Госпожа Йенсен има думата. Благодаря. Благодаря за вашата покана да, и за възможността да представя своето изследване за хуманитарната виза. Целта на тази на това изследване, на тази презентация е да ви представя основните заключения по отношение на хуманитарната виза и на визовия кодекс. Нека най-напред започна с общи е, постановки по отношение на хуманитарната виза. Хуманитарната виза има ограничена територи... териториална валидност, т.е. тя въжи за някои държави членки, една или две, но не за всички държави членки. Е, това постановява член 25 алинея. Ал- Първа, за даване на хуманитарна виза трябва да са изпълнени шенгенските изисквания. Освен това, има изисквания за допустимост на заявленията за шенгенска виза. Така че на практика е, член 19 алинея 4 е, оказва се, че е, този е, член дава възможност за издаване на хуманитарна виза с е, ограничена териториална валидност. Ако погледнем времевия график и погледнем дефиницията за хуманитарни визи, ще видим, че този термин се използва в е, презентацията за визи а, по хуманитарни причини. Хуманитарните причини а, са заложени като такива в международните инструменти от 2002 година. Нека сега преминем към основните заключения. Ще започна с един общ преглед на е, основните заключения. Първото заключение е, че визовият код не е ясен по отношение на начина за издаване на хуманитарните визи. На второ място, държавите членки имат различни схеми за издаване на хуманитарни визи, но не подкрепят по принцип като цяло процедурата за издаване на хуманитарна виза на хуманитарни визи. И така да се върнем на първото заключение, а именно, че визовия кодекс не е ясен. Искам да насоча вашето внимание към страница 24. Там ще видите е, графика, която е доста сложна. Е, там има е, цифри, които сочат колко непро, непрозрачна и сложна е цялата процедура. Например, ако потенциален беженец бяга от конфликт в трета страна и заявява шенгенска виза, той не може обаче да подаде заявление и за, за хуманитарна виза, той обаче може да каже, че търси защита и за това иска шенгенска виза. След това държавата членка може да реши е, дали да издаде шенгенска виза в рамките на LTV процедурата. Ако беженецът подаде заявление за шенгенска виза, но ако документите а, му не са наред или няма достатъчно средства, то тогава по принцип неговото заявление не е допустимо, защото е, то не отговаря на изискванията. Но като модификация на това правило се намесва член 19.4, алинея 4, и, е, който постановява, че е, властите могат да издадат хуманитарна виза, но не в рамките на международните задължения, така както го видяхме разписано правилото в началото на моята презентация. Тук се поставя два въпроса. Най-напред трябва да помислим за това, че беженецът няма право за обжалване. Това право не е дадено, не е дадено във Висовия кодекс. На второ място, ЛТВ визата споменава международните за, е, задължения като е, възможност за отклонение от визовия кодекс, но тези правила не могат, това правило не може да се приложи, тъй като е, заявлението вече е било окачествено като недопустимо. Ако имаме обаче един друг случай, е, човек, който е много болен от трета страна и подава заявление за шенгейска виза. Той казва, че неговата цел е, е лечение в държава членка. Тук отново, ако документите не са, не са е, наред и ако няма човека достатъчно средства, то тогава какво може да се случи? Властите могат а, по свое осмотрение, а, прилагайки член 19 или не 4, по хуманитарни причини могат да издадат хумани... извинявайте, шенгенска виза. Тогава заявлението може да бъде обработено. Логично е, тогава властите да издадат ЛТВ виза в тази специална ситуация е, на базата на член 19, алинея 4. А тогава тези причини са достатъчни да се отклонят от разпоредбите на визовия кодекс, но и тук визовият кодекс не е съвсем ясен. Има няколко LTV процедури, за това има нужда от по-голяма яснота във визовия кодекс. И така, какво може да се направи, за да се преодолеят тези непоследователности и неясноти? А по отношение на визовия кодекс въжат нашите препоръки 6, 7 и 8. Ако погледнем препоръка номер 6 ще видим, че Европейския парламент се застъпва за повече последователност в издаването на хуманитарни визи, т.е. международните задължения трябва да бъдат прибавени като възможност за издаване на хуманитарна виза и то по силата на член 19 линия освен това, ние предлагаме препоръка 7, а именно Европейският парламент да се застъпи за една независима и еднозначна хуманитарна визова процедура за издаване на хуманитарни визи. Основното тук е да се уточни, че, виз, че хуманитарната виза е, е специален вид виза, виза, която може да се издаде по силата на член 19 алинея 4 или по силата на член 25 алинея 1. Такива разпоредби могат да бъдат формулирани в рамките на визовия кодекс, паралелно с изискванията за, нормалните, за издаването на нормалните визи. Препоръка номер 8 парламентът може да се застъпи за възможността да се даде е, право на обжалване на заявителя, ако му се откаже е, виза, издаване на виза. И така преминаваме към следващия комплекс заключения. Държавите членки имат различни схеми за издаване на а, хуманитарни визи. Виждате а, слайд, слайда на, на, 4, на страница 49, а, който отразява различните схеми за издаване на а, хуманитарни визи от страна на държавите членки но държавите членки не подкрепят непременно европейската инициатива. Вижда се, че тези визи се издават по-скоро като изключение. Моите коментари са следните. Не винаги е ясно кой вид виза се издава от държавата членка, когато се издава този вид виза. За това е хубаво да се, за това се опитахме да е, изработим а, цялата, да представим цялата картина на многократните визи, на ЛТВ визите, на визите за дългосрочен престой, издавани от държавите членки. На второ място е, има нужда от мониторингов механизъм при, за издаването на визи. Трудно е да разберем до каква степен държавите членки използват инструмента за издаване на хуманитарни визи. 300 хиляди, около 300 хиляди са а, издадените ЛТВ визи а, от държавите членки. Това е нещо, което знаем, но не знаем причините, поради които това се е случило. Така че не статистиката, подаването на статистика би трябвало да се подобри. Ползвахме цифри от други изследвания. Като заключение, искам да кажа, че поне половината държави членки са признали нуждата от издаване на хуманитарни визи, но както установихме, както казва и комисията, липсва политическа воля, политически, а, политическа подкрепа за европейска инициатива за издаване на хуманитарни визи. Хуманитарната хум, виза се нуждае от по-ясни насоки, в контекста на хуманитарните задължения на държавите членки на, международни, на международно равнище. Имаме следните препоръки от 1 до 4 плюс е, е, препоръка 12. Тук става дума за общия подход, за подхода към е, контрола на границата. Препоръка 12 се спира на визовия кодекс. Е, тази препоръка препоръчва мониторингов механизъм при издаване на е, хуманитарните визи. Такъв един хум... механизъм може да се основава на механизма за информация, който е заложен вече във визовия кодекс по този начин, използвайки този механизъм, може да се подобри и статистиката за издаване на визи. Целта ни е един по-либерален и по-последователен подход при издаването на хуманитарни визи. Като цяло, визовия кодекс би трябвало да бъде адаптиран, би трябвало някои пропуски по отношение на издаването на визовия кодекс да бъдат преодолени, т.е. изискванията да станат по-ясни. По благодаря. Председателят, благодаря. Ясно е, че въпросът за хуманитарните визи е важен въпрос. Той се ползва от интереса на а, депутатите. Е, трябва да кажа, че ние не сме предвидели дебат по вашата презентация и се намираме в момента в ситуация, когато трябва да обсъдим един законодателен текст, законодателен доклад от 10 часа нататък. Е, много съжалявам за тази ситуация, защото виждам, че колегите имат вече въпроси. Госпожа Гриспек е, явно би искала да зададе въпрос. Не искам да се противопоставям на секретарията, който е структурирал заседанието по друг начин. Това, което искам да ви предложа е да помислим за последващ обмен на мнения, на който да обсъдим вашата презентация и доклада на Лопес Агилар. Това ще бъде много скоро. Някои колеги се опитаха да заявят участие, но секретарията е категорично против да организираме сега дебат. Е, Натали? Ти искаш да продължим с следващата точка. Така те разбирам, нали? Господин председател, като се има предвид, че имаме 45 минути за дебат е, можем да се отклоним. Няма проблем. За мен доклада е толкова важен, колкото е, визовия кодекс. И важно е да може да се е, даде необходимото време, защото сега като забавим работата на комисията, всички останали точка, точки ще бъдат забавени също. Не съм така склонна да допринасям за това. А, Натали, благодаря. Благодаря за това, че много помагаш. Е, наистина, всъщност е, бих е, искала по-скоро французите да се вписват в стереотипизираната представа за тях, като за хора, които не оказват помощ на никого за нищо. Когато толкова добре оказвате помощ, ме поставяте в неловко положение. Не вижте, работният документ на господина Гелари изисква да се предвиди пълноценна, пълнокръвна дискусия. Въпросът за е, визите е, изисква е, да се обърне също внимание пълноценно на всички аспекти. Трябва пълноценна дискусия. Имаме някои изказвания, т.е. чухме някои изказвания в първоначалните разисквания във връзка с хуманитарните визи и доста просрочихме. Не само, че се изказаха всички докладчици в сянка, но се изказаха и доста други членове на комисията. И по вашия доклад ще има голям интерес. Така че докладът е, е представен. Ще преминем към следващата точка, но обещавам, че ще организирам по-нататъчни разисквания за доклада на господин Агилар, работния му документ всъщност и е, хуманитарната виза. Е, може би в Страсбург. Може би в Страсбург. Благодаря и на вас, разбира се. Благодаря ви още веднъж за направеното изказване за представения доклад. Благодаря, госпожа Йенсен. So, colleagues, we move now on to point seven, strengthening certain aspects. точка 7. Укрепване на някои аспекти на презумпцията за невиновност и е, на правото да се присъства лично в наказателното производство припомням на колегите, че предлаганата директива е проект, е, свързан и с предишни нормативни актове е, от 2009 година на Сетне. частност, той е свързан с правата на децата в наказателното производство и справната помощ. Както миналия път казахме, презумцията за невиновност е основно фундаментално право в съвременното наказателно производство и в една демокрация, базирана на основните права. Ще започнем с докладчиците Сянка Натали. Благодаря. Е, господин председателю, драги Клод, драги е, колеги. Е, не, бъдете спокоен, французите няма да ви правят спънки. Ще бъда много лаконична, за да дам възможност за разисквания, които се надявам да бъдат максимално богати. както е назован проектът, той се отнася до укрепването на презумпцията на невиновност. Това е третият път, в който разискваме по този въпрос. В началото на февруари представих съвсем накратко общ проект на доклад. Той бе съвсем общ наистина. Целта беше да се съберат мнения и изменения. 44 е, бяха измененията, които аз несох. 180 е, е, изменения бяха внесени от колеги. Срокът за това беше малко удължен и за това съм много благодарна на всички от комисията за интереса, който проявяват към това досие. Той има огромно значение. Множество колеги всъщност доказват, че е, и принципът е важен, и значението на проекта е голямо е, чрез своя интерес. Е, сега, вие говорихте за презумпцията за невиновност като Говорихте за основно право, е, говорихте е, за модерност, но аз е, мога да ви кажа, че още в Декларацията за правата на човека и гражданина от 1789 година това е изведено като основен принцип и ние сме длъжни да гарантираме на нашите европейски съграждани справедлив процес да им гарантираме, че няма да бъдат третирани произволно, да им гарантираме гаранции в наказателния процес. За да остана на това общо ниво и за да се справя по-бързо, сред тези многобройни изменения, които цитирах, е, доста голям брой бяха внесени от докладчиците в Сянка. Искам да им благодаря за силната им подкрепа от самото начало на работата по текста. Е, измененията са свързани с четири основни идеи. Първо, по-голяма, по-категорична юридическа защита, което е в духа на проекта. Е, амбиция, да има амбиция Всъщност е, това е цел и на голяма част от нашите текстове да се хармонизират е, разпоредбите на държавите членки е, във възходяща посока към най-големия, а не към най-малкия общ знаменател. Има голям брой изменения, насочени към редакционно усъвършенстване на текста. Не мога да бъда изчерпателна, освен това едва с нощи получих френския вариант на измененията. Ще се опитам сега да се огранича до 7-8 бързи бележки. Е, моля да бъдете спокойни, няма да ви запознавам с всички изменения в тяхната пълнота. Първо, е, по отношение е, на моите предложения в проекта да се разшири приложното поле на директивата, колегите като цяло с измененията си подкрепят тази идея. Е, необходимо е, е да се е, включат юридическите лица в приложното поле на текста, защото очевидно и спрямо тях, съгласно европейското право, могат да бъдат налагани наказателно-правни санкции. И е, така трябва да се осигури равенство на субектите. Е, също така е, има предложение е, да се включат и административните производства, които имат е, наказателно-правни последици. Това е в съзвучие с практиката на Европейския съд по правата на човека и тълкуването му на административна практика, понятието административна практика. Други изменения са свързани с началния момент на прилагане и крайния момент на прилагане на директивата. Е, също така има и изменение е, за премахване, заличаване на е, точка 17 от преамбюла относно получаването на обяснения от обвиняемия или заподозрение чрез насилие или принуда. Не е лошо това, въпреки че е основен принцип, да бъде записано черно на бяло. Голяма част от измененията са свързани с съдържанието на член 4, ключов текст за презумпцията за невиновност. Да се забрани именно е, преждевременното обявяване на е, лицето за виновно посочването му към, е, като виновно. Това е нещо, което датира още от 18 век и има в този дух изменения, както е, посочих, да не се допуска лицето да бъде посочвано за виновно, споменавано за виновно, нарочвано за такова, преди вината му да е била призната от съда. Много често презумцията за невиновност се нарушава от медиите, но тук трябва да търсим равновесие между свободата на печата и защитата на правата на гражданите в така най-фундаменталните им аспекти. Е, това е деликатен въпрос, е, много нюансиран и трябва да се справим добре с него. Е, на четвърто място, също много бързо, има доста изменения, които подкрепят идеята за обръщането на доказателствената тежест. Тоест, подкрепят идеята да се забрани обръщането на доказателствената тежест. Там има богата съдебна практика. Е, пето, доста изменения внасят е, уточнения и доразвиват е, членове 6 и 7 правото да се запази мълчание. Това е новаторски подход на Европейската комисия да включи разпоредби за това лицето да не се самообвинява, да не се изисква от него да прави това. Надявам се, че ще успеем тези два текста, членове 6 и 7, да ги редактираме възможно най-добре. И най-сетне нещо, което ми е много близко и което всъщност е сърцевината на този кратък нормативен проект. доказателствената тежест или стойност на обяснения на доказателства, които са получени в нарушение на забраната да се използва принуда или насилие и в нарушение на правото да се запази мълчание. Тук много колеги са внесли изменения. И на последно място има серия изменения, които въвеждат много интересни и новаторски елементи проекта на директива във връзка с присъствието на заподозрение или обвиняемия в съдебно заседание, записването на съдебните заседания, нещо, което е много ново за мен и абсолютно абсолютно новаторство в организацията на съдебния процес. Надявам се, че след дискусии ще успеем да постигнем добър резултат и във връзка с тези идеи. Е, естествено, има някои е, изменения, които до някъде ограничават гаранциите, с които се ползва за подозреният и е, те ще бъдат така по-щекотливи за е, из, обсъждане, но е, се надявам, че с всички вас ще успеем да намерим основа за разбирателство. И е, също е, искам да обявя е, първа среща за търсене на компромис следващата седмица, тъй като измененията са много наброй. Понякога ще е сложно да се постигне компромис, но такива са правилата на играта. И се надявам, че ще успеем да стигнем до обща, приемлива за всички редакция, която да е готова преди първата тристранна среща. Това е важен проект е, и той става толкова по-важен, като се има предвид, че в момента в е, Европейския съюз е, се говори и като че ли се правят опити за еродиране, за ерозиране на този принцип на презумпцията на невиновност, мисля, че ние трябва да се противопоставим на подобни опити. Надявам се нашия доклад, доклад с общи усилия да стане кратък, да стане ясен и е, също така недвусмислено да отразява амбицията на нашия парламент. Благодаря, господин председател. Ами 10 минути мисля, че, че е, добре се вписах. А, вижте, не сте се провинили. Презумцията за невиновност е толкова важен въпрос, че не бих и се осмелил да ви прекъсна. Благодаря на всички. Докладчиците в сянка са тук без изключение и можем да проведем пълноценна дискусия. Госпожа Боскур е тук вместо госпожа Гал, която отсъства. Госпожа Боскур. Yes. it gently because I'm not familiar with it. So. Mrs. Boskor, sorry. Yes. Госпожа Боскор, заповядайте. Благодаря. Е, изказвам се от името на госпожа Гал, която е докладчик Сянка от е, групата на ЕНП. Искам да прочета нейното послание. Е, Най-напред госпожа Гал се извинява за това, че е необходимо да присъства на друго заседание, поради което няма възможност да осигури присъствието си в тази комисия чета нейното изявление. Благодаря на докладчика за положения труд. Крайната цел на нашите усилия е да гарантираме справедливост на процеса навсякъде в Европейския съюз и зачитане на правото на защита, така както то е възведено в договорите на Европейския съюз, Европейската харта за правата, Европейската конвенция за правата на човека и хартата за основните права в Европейския съюз Предлагат се изменения в първоначалния проект е, с цел по-широка защита на заподозрените и обвиняемите в Европа, но не трябва да прекаляваме с правата на е, обвиняемите по такъв начин, че да уронваме целта на правоохранителната работа. Тук е, има основен принцип – презумпция за невиновност, но той не трябва да пречи на наказателното производство и неговото протичане. Подкрепяме минималните стандарти, е, които да бъдат хармонизирани, така че да има доверие между различните правни системи и да се допринесе за по-голяма ефективност на наказателното производство. Един пример за търсения от нас баланс е упражняването на човешкото право от една страна да се запази мълчание, а а от друга страна да се вземе предвид сътрудничеството от страна на заподозрение или обвиняемие, когато той подпомага разследването и намалява, има шанс по този начин да намали наказанието си. Не трябва правата на заподозрени или обвиняемия е да смущават като цяло справедливостта на производството. Трябва да гарантираме невиновността на нашите граждани до доказване на тяхната вина. Има много елементи, по които споделяме виждането на докладчика. Например, необходимостта от това в директивата да бъде цитирана Европейската конвенция за правата на човека, Хартата на Европейския съюз за основните права, Международния пакт е, за граждански и политически права и Всеобщата декларация за правата на човека. Също така сме съгласни с понятието, с идеята тежестта на доказване винаги да пада върху е, обвинението и а, е, винаги съмнението във вината да се тълкува в полза на заподозрение, респективно обвиняемия. Същото въжи и за забраната да се използва принуда, както и за забраната е, да се очерня лицето предварително в медиите. Е, ние ще сътрудничим на докладчика за търсене на компромис, като докладчикът в сянка остава открит за всякакви идеи. Благодаря ви много за това, че заместихте госпожа Гал. На следващо място давам думата на Биргит от името на социалистите и демократите. Благодаря. Всички сме единни по факта, е, че предложението на комисията, на комисията е, не е достатъчно конкретно. Презумцията за невиновност трябва да бъде укрепено и правото на присъствие на процеса също. Благодарна съм за това, че докладчицата осветлява много от проблемите, свързани с тези инструменти. Особено добре е, че се навлиза по същество в материята. Принудата, например, трябва да бъде изключена и всички доказателства, които са събрани в противоречие с разпоредбите за един справедлив процес не би трябвало да бъдат допустими. Също така, смятам, че времевия график трябва да бъде прецизиран. <clears throat> Края на процеса означава и крайно постановяване на вина. Много често се случва, че правото на презумпцията за невиновност бива нарушавано, особено когато е, става дума за намесата на медиите. Ето защо би трябвало да дефинираме е, по-добре е, термини като публично обявяване, публично постановяване, не би трябвало предварително, преди да има осъдителна заповед, да се приема постановяването на вина. Презумпцията за невиновност трябва да бъде опазена и извън съдебната зала. За обвинения не би трябвало да проистичат никакви негативи от факта, че поради обективни причини той не може да присъства на процеса. Това за мен е много важно, Защото само който, може, който познава своите права, може да настоява за тяхното спазване. Надявам се с другите докладчици в сянка и с докладчиците да успеем да достигнем до разумни компромиси с комисията се надявам да работим за това правата на обвиняемите да бъдат укрепени. Благодаря, господин Дион. Благодаря. Благодаря на докладчика. Нашата група вече се изказа в разискванията по темата, че сам по себе си докладът на госпожа Гризбек е отлична основа за размишление и по-нататъчна работа. За това от нашата група има сравнително по-малко изменения. Това не е липса на интерес, моля ви разберете ни правилно. Това е подкрепа за много добрия доклад на госпожа Гризбек. Докладчикът обяви, че ще приема идеи за компромисни изменения. Ние бихме се стремили към усъвършенстване на текста, както посочих и групата на социалистите, е, за да се допълни текста, но компромисите в никакъв случай не би трябвало да компрометират високото равнище на доклада. Той не бива да се разводнява. Има само една точка по същество, което според мен е важно допълнение към вече обсъденото, а именно за облегчаващите вината обстоятелства можем ли да причислим и постигането на споразумение. Много висока оценка за докладата. За доклада а сега групата на зелените има думата. Благодаря, господин Албрехт. Благодаря на докладчика госпожа Гризбек за отличния доклад. Мисля, че голямото предизвикателство е не ние тук в парламента да е, се разбереме, държавите членки да се съгласят с онова, което според нас е, е минимално равнище на основните права. Позволете ми също така да посоча в допълнение, както каза и госпожа Сипел, прехвърлянето на е, тежестта на доказване трябва да се изключи в максимална степен – Правото да се запази мълчание не бива по никакъв начин да се компрометира. Това е ключов въпрос и също така за допустимостта на доказателствата, за тяхната годност, не би трябвало да допускаме никакво разводняване. Изтръгнати чрез принуда доказателства по никакъв начин не бива да се признават като годни в е, съдебната зала. Можем да видим докъде е, в преговорите с е, съвета ще можем да устояваме нашият добър текст. Сигурен съм, че и компромисите ще бъдат добри и съм оптимист. Благодаря. Госпожа Ферара има думата. Благодаря. И аз също искам да поздравя докладчика госпожа Кризбек за отлично свършената работа. Напълно съм съгласна, че предложените изменения са в същата посока, в която е работила и госпожа Гризбек в подхода избран към темата. Има внесени от нашата група предложения за изменения, за обръщането на доказателствената тежест. Тук сме съгласни с премахването забраната на прехвърлянето на тежеста на доказване. Що се отнася до принципа на допустимост на доказателствата не е възможно да се допускат доказателства, които са събрани с принуда, независимо от това дали говорим за обвиняеми или за подсъдими, този подход е недопустим. В открити заседания не може да се навеждат а, а, такива доказателства, които да противоречат на презумцията за невиновност, докато не бъде произнесена осъдителната присъда. В а, а, медиите, а, в а, различни интервюта и публични изявления, официални представители на съдебната и а, държавната власт правят а, изявления, които уличават подсъдими и обвиняеми, което е недопустимо. Като а, доказателство не могат а, да се а, използват а, такива средства, като например изтръгнати с принуда. Тук не може да се прави никакво изключение. Без никакви оговорки такива доказателства трябва да бъдат считани за напълно негодни. Но а, правото да не се сътрудничи и правото да се а, запази мълчание предизвиква у мене малко повече недоумение. Правото да не, да не се сътрудничи трябва да се тълкува малко по-предпазливо, защото тук има известни рискове. Защото може да има форма за отказ от сътрудничество, което много ще отдалечи цялото производство от истината. По член 8, разбира се, трябва повече яснота за обвиняемият и подсъдимия в хода на производството, действащото законодателство на държавите членки предвижда уведомяване, е, срещи и разбира се, има и възможност е, лицето само да избере е, свой защитник и да бъде довереник на защитник по свой избор. Това е безусловно право. Когато в производството възникнат нови доказателства, те могат да бъдат присъединени, но новите факти и обстоятелства могат да доведат до започването на ново производство. А това са едни възможности фактически да се отлага изпълнението на, на присъдата. И добре знаем, че възстановяването на на имущество, също и компенсациите за нанесени вреди може да бъде едно морално възмездие за нарушаване на този принцип. И в заключение искам да кажа, че трябва повече яснота и по трите фази на производството, преди да се стигне до окончателна и влязла в сила присъда. Не бива а, да а, нарушаваме свободата и правата на лицето, включително и с а, такива методи за събиране на доказателства, като анализ на ДНК, други биологични изследвания, мисля, че на тях трябва да обърнем повече внимание. Благодаря. Адвокати да говорят за процесуални права ми се вижда много е, интригуващо. И така, колеги, моля ви, съобразявайте се с лимита за изказване. Давам думата на следващия оратор. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря и да поздравя на госпожа Гризбек, е, да я поздравя за нейния е, прекрасен доклад е, Чухме и заключенията на Кинга Гал, докладчик в Сянка от НП. Чухме и други докладчици в Сянка и е почти сигурно, че ще стигнем до едно добро равновесие в текста, до добър компромис. Аз съправям интерес към този доклад във връзка с пакета, който включва и правната помощ. Аз съм докладчик сянка по този проект от името на ЕНП. Трябва задължително между двата текста да има съответствие. Необходимо е, е, да има правна помощ, за да се гарантира презумпцията за невиновност. Това е основно право, когато лицето е, се превръща в субект на отговорност, било в предварителната или в съдебната фаза на производството. Това ще е, бъде реално доказателство за начина по който Европа защитава основните права на гражданите. И освен това, относно приложното поле и а, е, при, прилагането на бъдещата директива в времето. А, е, смятам, че а, Презумцията за невиновност трябва да се простира върху всички фази на, на производството до произнасяне и влизане в сила на окончателната присъда, както впрочем казаха и колегите. Защото а, иначе има опасност да хармонизираме националните разпоредби а, по линия на, най-общия, на най-малкия общ знаменател. Необходимо е изрично да се посочи необх... защитата на ненавършилите пълнолетие лица, защото а, това ще изисква в наказателния процес да се прилагат специфичните разпоредби, предвидени за тази категория лица. Колегите смятат, че трябва а, също да се посочат тези разпоредби и за това аз се солидаризирам с тях. Благодаря, посочихте е, правната помощ. Така или иначе, за пакета, който се отнася до правата на е, децата, ще се изкаже докладчика. Благодаря, благодаря, господин председател. Сърдечно благодаря на колегата Гризберг, е, която свърши отлична работа. Като а, имам предвид а, броя е, и съдържанието на внесените изменения, мисля, че имаме ясно доказателство колко важна е темата и е, може да кажем, че това представлява една пътна карта е, за постигане на по-висока степен на гарантиране на процесуалните права. Що се отнася до ненавършилите пълнолетия лица, през април ще разглеждаме и пакета за правата на децата. Това е една друга директива с много голямо значение, която ще разгледаме колегата, извинявам се, не помня името ви, трудно е, се справям с тях, но съм напълно съгласна с преждеговорившата за това, че трябва да обърнем особено голямо внимание на правата на децата. Колегата е, е, Гризбек, докладчиците в Сянка сътрудничим много добре мисля, че когато включим и правата на децата в този контекст. Още повече ще засилим е, смисъла е, и обхвата на предложението. В... Аз лично съм вложил, е, предложила някои изменения, които са в тази посока. Членове 6 и 7 заслужават да им обърнем повече внимание, защото трябва съвсем ясно да се посочат основанията за правото да не се да се запази мълчание, за да не се стигне до самообвинение на задържения или подсъдими обвиняемия. Презумпцията трябва да се запази до края на производството, до произнасянето на осъдителна а, присъда, а, която е окончателна и а, отказът а, да сътрудничи не може да бъде основание за нарушаване на а, другите права. Не трябва да се забравя, че Подсъдимите е, и обвиняемите имат е, е права по е, член 6, които трябва да бъдат прецизирани е, по-добре, за да е ясно, че е, по никакъв начин не може да се допусне като годно доказателство в съда е, доказателство, което е събрано с каквато и да е форма на принуда. Мисля, че е, с е, е, работа по тези изменения ще можем да допринесем за обогатяване на предложението и за подобряване на директивата. Благодаря. Искам да приключа. Повече не записвам оратори. Още двама има, от които първият е Фернандо Агилар. Благодаря. Много колеги се обявиха в подкрепа за работата на госпожа Жак Рейспек. Този, това досие наистина е изключително важно. То се насочва към наказателния процес и укрепва процесуалните права. Да деликатни включително и постановяване на присъда в отсъствие на лицето. Е, правото на мълчание, правото на несъдействие, е, правото на недопустимост на доказателства, които са събрани е, противоречие на опазването на човешките права. Всичко това е много важно. Всички тези неща се ползват от нашата покрета, подкрепа. Но що се отнася до ам, постановяването на присъда в, при неприсъствие, тук трябва да кажа, че в случая на задочна присъда правата, пра, пра, практиките в, на държавите членки се различават. Когато обвиняемият не е съдействал, а напротив, по всички начини се опитал да, да, да попречи на е, работата на следствените органи, то в такъв случай при в случаите, когато обвиняемият, обвиняемият по всички начини се е опитал да избегне правосъдие, то една такава задочна присъда предава добър, добра възможност да се хвърли светлина върху сътрудничеството между държавите членки в правната област. Има сътрудничество в наказателни дела, където трябва да се спазва принципа на взаимно признаване. Този аспект е важен и трябва да го включим в нашата работа. Нека преодолеем разликите между различните правни системи на държавите членки. Благодаря. А сега последният оратор е госпожа Холмайер. Благодаря. Благодаря и на докладчицата. Е, според мен следните елементи са съществени, когато става дума за това, че искаме да бъдем съюз, който опазва основните права. Принципът на невиновност е важен и той трябва да се спазва, докато има съдебно решение. Про... Проблем е, че в някои държави членки има практики, които позволяват от прокуратурата до някъде или чрез някои сътрудници на правоприлагащите органи. Получава се възможност за предварително изтичане на информация към медиите и по този начин се влияе на резултата, на крайния резултат на процеса. Създава се определен обществен имидж на обвиняемия и според мен това е една драматична тенденция, която се засилва в последно време. Аз имам дългогодишен опит и мога да кажа, че важното е тук е, една присъда да се основава не на предположение, а на ясни доказателства. Е, трябва да има препратка в тази директива към презумцията за невиновност и към непълнолетните лица. Не зная дали това е възможно. Въпросът е обаче за всички възрасти принципът на презумцията за невиновност да въжи. Би трябвало да създадем възможност за евентуални допълнителни корекции, които до момента осложняват процесуал процесуалните гаранции в е, държавите членки. Благодаря, казва председателят. А може би комисията може да бъде е, кратка и за 30 секунди да даде своето становище. Комисията подкрепя доклада, подкрепя желанието да се е, разширят някои аспекти. Презумпцията на, за, за невиновност е основният елемент при един справедлив процес. Ние приветстваме интереса от, държа, от докладчиците в Сянка и от страна на депутатите, които представиха много изменения. Бяха засегнати някои важни аспекти които трябва да бъдат обсъдени допълнително. И в, тези, в този смисъл се надяваме на триалога. Обещаваме в този триалог комисията да действа конструктивно и подкрепящо. Председателят, благодаря за 36 секунди, в които се включихте. Натали. На 30 март ще има гласуване. Е, на 31 март. Докладчикът, благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги, на докладчиците в Сянка, разбира се и на комисията. Много бележки си направиха преди е, всичко е, за това, е, че имаме консенсуса за добрата подготовка на проекта. Ян Албрехт, Рашида Дати, колегата ми от Франция, която е бивш министър на правосъдието, ми дадоха, и всички останали всъщност ми дадоха надежда, че е, ще влезем добре подготвени в тристранните срещи. Е, не искам да отнемам повече време, просто си водих детайлни бележки за е, всичко, което бе казано и не искам да ви лишавам от времето, което ви е така ценно, освен ако не ми дадете няколко минути, разбира се. Мога да Ами вижте, не знам секретариатът какво ще каже, обаче аз ще ви дам минутите, които са ви необходими. ahead, while... Да, заповядайте, госпожо докладчик. Съвсем набързичко ще се спра на някои въпроси. По отношение на изявлението на госпожа Кинга Гал, прочетено от госпожа Боскор, нашата обща линия съвпада с това, което казва Моника. Да има равновесие между зачитането на принципа на презумцията за невиновност и а, да има и, и останалите права и провеждането на производството, както и да се цитират Европейската конвенция, хартата. Искам да благодаря на госпожа Сибел, която много добре познава наказателно-правната материя Е, говори се е, за е, изтичането на информация в медиите, както и за разгласяването на информация от самите съдебни органи. Не е лесно да се гарантира презумпцията. Тук трябва много да се работи. По отношение на казаното от колегата Де Йонга, естествено записах си всичко. Смятам, че текстът в общи линии съответства на защитаваните от него ценности по отношение на е, преценката на съдията. Когато за подозреният и обвиняемият оказват сътрудничество, да, разбира се, това се отчита е, от съдебните органи. Вярно е, че доста предизвикателства. Необходимо е да се разисква с държавите членки, да ги накараме да приемат е, нашите виждания, но аз съм окоръжена след днешните разисквания. Е, в пълен ход е, са нашите обсуждания и аз съм готова да обсъждам идеята и да направим компромисно изменение за краен момент на презумпцията на невиновност, а именно момента на произнасяне на присъдата. Госпожа Дати наистина е докладчик в Сянка и има много, много интересни идеи във връзка с правната помощ. Е, ние имаме общ подход, е, споделяме го, но просто трябва е, да акцентираме върху специфичната уязвимост на навършилите пълнолетие. В това отношение съм напълно съгласна с нея. Е, ние сме в групата, интергрупата за защита на децата, така че съм напълно съгласна с госпожа Дати. По отношение на казаното от Катерина, да, необходимо е да се гарантира презумцията за невиновност и на лицата, които все още нямат статуса на заподозрени. Трябва и да се доразвие член на 6 в връзка с допустимостта на доказателствата, събрани чрез неправомерни способи. Последно, имам много неща, които бих могла да добавя, но най-накрая всъщност искам да приключа с казаното от колегата Лопес Агилар. Проблемът за задочните присъди. Да, вярно е, че е възможно за подозренията да използва отсъствието си като стратегия е, за спасяване, за собствено спасяване. Знаем, че това съществува. И по невъзможността да се произнася е, осъдителна присъда в отсъствието на обвиняемия. Има много богата съдебна практика. Има много съществени наказания. Значи лицето, ако не се явява лично, трябва поне да бъде представлявано. Е, мисля, че трябва да продължим работата в тази посока, за да намерим а, обща линия на поведение и на а, мислене в а, името на правната сигурност. Да, още много мога да добавя, но както казах, ще се огранича. Само с това мисля, че сме добре подготвени за тристранните срещи, господин председател. Благодаря. Искам да кажа на колегите да изразя своята благодарност за досегашната е, дискусия. Тя беше задълбочена, чудесна дискусия по цялостния пакет за визите. А сега ще се придвижим към следващата точка. Точка 9 ще разглеждаме на 1 април. А сега ще минем към точка 8. Агенцията за основните права. Ще ни бъде представена годишната работна програма за 2015 година и последната оценка през 2013 година. Презентацията ще бъде представена от Мартен Кером и Майя Карина. И така, госпожа, госпожа Майя Карини Саксини ще вземе първа думата, за да представи годишната работна програма, а след това думата ще има Мортен Клерон. Благодаря, уважаеми депутати. Благодаря ви за възможността да ви информираме за работната програма на Агенцията на Европейския съюз за основните права. Благодаря ви за сътрудничеството и подкрепата. Е, по време на моя мандат, мандат като председател на управителния съвет, а моя мандат приключва тази година. Господин Мартин Керон ще говори след малко за работата на програмата при преодоляване на предизвикателствата, свързани с основните права в Европейския съюз, но най-напред аз ще се спра на някои от основните проекти на агенцията. Ще ги обсъдя така, както те са заложени в работната ни програма за 2015 година. Спрели сме се на следните области – свобода, равенство и правосъдие. В областта на миграцията се съсредоточаваме върху експлоатацията на работна сила в, европейски, в Европейския съюз. Тук става дума за правата на жертвите, правото на свободно движение. Провели сме повече от 600 интервюта и се оказва, че има случай на модерно робство, особено в областите на домашните, в секторите на домашните помощници, на селското стопанство, на строителството. Установихме, че е необходимо по-добро прилагане на някои директиви, като например е, правата на, е, директивата за, правата, за опазване на правата на жертвите. Един от нашите основни проекти е, анализира основните права при събирането на биометрични данни при преминаване на границите. Този доклад се занимава с личните данни, с правата на хората, влизащи в Европейския съюз. Работихме с Евродак, Резултатите от проекта са много важни за Frontex, за Евролиза и ще бъдат обсъдени в контекста на проекта за интелигентните граници. Основните права бяха обект на изследване, което бе поръчено от комисията Либе. Проектът анализира начина по който националните институции, които отговарят за опазване на основните права, осигуряват демократичния надзор и улесняват обжалванията, когато има нарушаване на, на основните права. Сега ще премина към следващата област в нашата програма равнопоставеността, равенството. Тук става дума за ксенофобията, за дискриминацията, за интеграцията на ромите и правата на децата. Има многогодишна програма за интеграция на ромите. Тя започна от 2012 година, след като комисията реши, помоли агенцията да задълбочи работата си по отношение на ромите. Ромските общности бяха подпомогнати в тяхната интеграция на местно равнище. Е, това е пилотен проект, който ще, чието резултати ще бъдат оповестени следващите седмици. Анализирахме ситуацията на ЛГБТ хората в Европейския съюз. Агенцията ще публикува резултатите от втората фаза на това изследване – 93 хиляди хора от Европейския съюз, ЛГБТ хора, а в Европейския съюз са казали, че са били изложени на дискриминация. Във втората фаза на проекта интервюирахме власти, представители на властите, като целта ни беше да разберем до каква степен политиките да принасят за създаване на равнопоставени възможности за ЛГБТ хората. Тази година ще публикуваме допълнителни документи и за правата на детето. Те ще ви помогнат, надявам се, във вашата работа в унисон с те, те, в унисон с резолюцията на Европейския съюз, на Европейския парламент за 25-та конвенция по правата на детето. Агенцията интервюира различни заинтересовани лица, които работят с деца, представители на съдебната власт, чрез това изследване успяхме да оценим до каква степен насоките на съвета на Европа се прилагат в държавите членки. Резултатите също така ще помогнат на държавите членки да приложат директивата за правата на жертвите, както ще бъдат и полезни при преговорите за опазване на правата на децата в наказателния процес. Уважаеми дами и господа, преди да приключа, искам да спомена и заключенията по отношение на регламента за основните права. Тук става дума за сътрудничеството по наказателни, е, е, по наказателни дела, е, полицейското и съдебно сътрудничество. Ние не предлагаме законодателни препоръки. Ние са провеждаме изследвания, които са ни предложени от комисията. Нашата агенция бе обект на оценка. Оценката е много важна за нас. И е, ние сме съгласни с тази оценка. Накрая, агенцията се движи в контекста на хартата на основните права. Това е така, но е, това, с което се занимаваме, е, е до някъде свързано и с социалните права. Важно е да се опазват основните права в Европейския съюз, но ние също така смятаме, че трябва да отразяваме и социалните, опазването на социалните права. Те са изключително важни за нашите общества. Само така хартата ще може да разгърне своя пълен потенциал. Затова ние смятаме, че регламента за агенцията може да бъде допълнен, така агенцията ще може още по-добре да, се, да действа за опазването на основните права на всеки един гражданин на Европейския съюз. Председателят благодаря. А сега давам думата на Мартин Кьером, който е директор на агенцията. Преди това обаче искам да помоля колегите да вземат предвид факта, че това ще е неговата последна презентация. Той е директор от 2008 година на агенцията. А, времето, когато аз самия станах депутат, искам да кажа, че директорът направи много за агенцията за опазване, на, на основните права в този период. Искам да ви благодаря, господин директор, за вашата работа от името и на нашите членове. Вашата работа беше трудна, постигнахте обаче чудесни резултати. Вие ще станете директор на голям изследователски институт, това зная и ви пожелавам в същото време всичко добре във вашата бъдеща работа. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря, господин председател Клод. Голямо удоволствие бе през всичките тези години да общувам с вас, да работя съвместно с вас в Комисията за граждански права. Дискусията ни винаги е била открита и честна и това винаги много ми е допадало. Не винаги сме били на една позиция, но това е нормално за парламент. Искам да изразя надеждата си, че моят правоприемник по същия начин ще бъде прият от вас след първите 7 години от живота на Агенцията за основните права. Мога да кажа в личен план, че за мен това бе огромна възможност да изградя една изцяло нова институция в областта на основните права и да се постарая да видя къде точно можем да допълним другите институции, какво следва и да направи нашата агенция и как да го направи, за да помогне на вас във вашата важна работа, на съвета, на комисията и разбира се на държавите членки. Извървяхме дълъг път. Мисля, че успяхме да изградим агенция, която в общи линии изпълнява задачите си и е, все повече се чува гласът и по различни въпроси. Искам само накратко да се спра на някои от елементите. върху които сме работили и които бяха предмет на независима външна оценка през 2013 година. Ние имаме уникален набор от данни за основни въпроси, свързани с правата на човека в цяла Европа преди не съществуваше такова обобщено познание. Например, престъпленията свързани с омраза бяха нещо, за което знаехме много малко. Всичко беше пръснато между различни откъслични проучвания във връзка с правата на жените сме е, интервюирали над 42 000 жени във връзка с правата на ЛГБТ. Сме интервюирали над 93 000 е, е, души за правата на ромите. Над 80 000 имахме и проучване за антисемитизма. Всички тези данни, които постъпиха в резултат на нашите въпросници и проучвания, бяха изключително ценни. Сега се опитваме да обобщим опита и мненията на членовете на еврейската общност в Европа. Всички тези проучвания позволиха да натрупаме задълбочена информация да станем по-проницателни и те помагат и на вас да знаете къде трябва да насочите усилията си. Също така агенцията е направила някои правни анализи, разработила е някои наръчници, които станаха много популярни над 150 хиляди копия сме разпространили по въпроси като защита на данните, обежище, права на децата, забрана на дискриминацията. Има наръчници, които правим съвместно с Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Много добро е сътрудничеството ни със съвета на Европа като цяло. С гордост отбелязвам, че е, нашият собствен ежегоден доклад е сред най-четените и разпространяваните във всички европейски институции. Това показва, че той всъщност се използва, че работата ни се използва. Е, ние сме е, провели допитване и е, до над 300 е, ключови заинтересовани субекти е, в държавите членки тук в Европейския парламент за това как се отразява нашата работа. Общо взето оценките бяха много положителни, но независимата външна оценка, която цитирах в началото, показа, че има какво да усъвършенстваме. Правните анализи са основен инструмент е, да се окаже влияние върху процеса, който протича при вас. Там обаче ние имаме е, много сериозни ограничения. И имаме питания понякога от Европейския парламент. Вие ни питате за становището ни, когато разисквате конкретен нормативен проект. Но националните органи е, за защита на е, правата е, човек, на човека също би трябвало да могат да участват в тези процеси. Становищата, които даваме, могат да се използват не само от Европейския парламент, но и от националните парламенти, когато те работят по конкретен законопроект ние би трябвало да усъвършенстваме сътрудничеството си с държавите членки. В първите години от съществуването си агенцията акцентира върху сътрудничеството с институциите на Европейския съюз, а след това започна да разширява взаимодействието си и с държавите членки. Миналата седмица проведохме за първ път инициатива съвместна с националните парламенти. Тоест, обърнахме се към тях с молба доброволно да определят едно лице за връзка, което да осъществява комуникацията между съответния национален парламент и нас. Почти всички парламенти са изразили вече съгласие. Тоест всички парламенти изразиха съгласие и миналата седмица се събрахме във Виена, за да поговорим как да осъществим тази идея на практика. Също така имаше е, много идеи и за това как е, парламентите могат да използват по-качествено продуктите на нашата агенция и то във връзка помежду си. Давам си сметка, че времето не е много има според мен е, две или три неща, на които трябва да се обърне внимание в непосредствено бъдеще, близко бъдеще. Първо, трябва да работим непрекъснато върху изграждането на представа за правата на човека като хоризонтален въпрос. Често пъти не сме поканени на едно или друго изслушване, е, защото правата на човека не са били в дневния ред на изслушването. Обаче, когато се говори за деца, за търсещи обежище, за роми, е, не бива да се забравя, че винаги има аспект свързан с правата на човека по всеки от, този, от тези въпроси. Е, правата на човека не са област, която съществува сама за себе си. Те са хоризонтална сфера, която има отношение към всички аспекти от работата на Европейския съюз. По отношение на сътрудничеството ни с председателствата мога да кажа, че тук много добре сътрудничихме с италианското председателство във връзка с понятието права на човека по проект will be in there. Often it's called... Често пъти правата на човека спадат към така да се каже омекотените аспекти на законодателната дейност. За мен няма умекотени или по-категорични аспекти на законодателната дейност, ние трябва да се стремим към изграждане на много солидна социална кохерентност, социално сближаване в Европа. и трябва да сме наясно с предизвикателствата. Не трябва нашите инициативи да вредят на социалното сближаване. Например, трябва много повече да се работи е, за правата на младсинствата, защото в много от държавите членки и полицията обръща негативно внимание на младсинствата и обществото ги третира неблагоприятно. И сега преминавам към е, третия аспект, е, на който искам да се спра. Економическата ситуация, мерките за бюджетна дисциплина създадоха много сериозни неблагополучие. И крайно време е да разберем, че економическите и социалните права трябва да присъстват много по-сериозно в нашия дневен ред. Както каза колегата, говорила преди мен, много е жалко, че нашата агенция няма самостоятелна функция във връзка с социалните права. Ние се опитваме да засегнем този въпрос за всичко, което правим, но много повече може да се направи и в законодателен план. И на последно място ще се спра на обежището. Е, разбира се, това бе темата, е, която вие обсъждахте точно преди ние да влезем в залата. Нуждаем се от много по-висока степен на солидарност между държавите членки. Това мога да кажа. В заключение, мога да подчертая още веднъж значението на взаимодействието между институциите, когато те работят е, по правата на човек. Трябва да развиваме непрекъснато усещането, че сме една общност, да се възприемаме като ние, всички заедно. Ние всички имаме задачата да гарантираме висока степен на защита на правата на човека навсякъде в Европейския съюз, защото това гарантира социалното сближаване. Основните права допринасят и за социално сближаване. Все още много може да се направи за по-голяма взаимна допълняемост между различните институции. Те трябва по-добре да разбират своите съответни функции. Доста път сме извървели, но се надяваме, че е, новата директива, че новия директор ще работи в същата положителна, благоприятна атмосфера от тук нататък и това е необходимо, защото, както казах, много задачи остават на дневен ред. И така, надявам се, че в бъдеще ще мога да се видя с вас и в някое друго качество. Благодаря ви. You deserve that, Martin. Мортен, наистина заслужаваш е, тези ръкопляскания. Години наред работиш е, неуморно, а зная колко различни очаквания са отправени към теб и колко ти е трудна задачата. Благодаря ти за всичко, което направи. Многобройни са въпросите и също време имаме само 20 минути. не само, че не е достатъчно това време, но и ти на много голяма част от въпросите може би отговори в изказването си, като заостри вниманието ни на противодействието на тероризма, на вътрешната сигурност. Въпроси, които са доста спорни и съм е, сигурен, че държавите членки а, ги а, задават, задават ги членовете на парламента. Нека да не задавам въпроси вместо тях, на тях самите да им дам думата. Колеги, надявам се не сте прекалено уморени. Разбира се, колко съм глупав. Колко съм глупав, пред мен стои е, списъка с имената. Ние to this, you know. Um, let's begin. Mrs. Dati, would you like to take the... Госпожа Дати, заповядайте, за, вие да зададете първи въпрос. Благодаря, господин председател. Първо, господин директор, благодаря за вашето изложение и, разбира се, за изключително важната ви е работа и роля начало на агенцията. Мисля, че много добре припомнихте амбициозните проекти, които зададоха пътя и за бъдещето в Агенцията за правата на човека така. според мен, защитата на основните права в в Европа засяга всички в Европа, всички политически групи. Можем да ги защитаваме по различен начин, чрез различни подходи, но защитата на основните права е нещо, което ни обединява. Е, с е, голямо внимание съм изчела работната ви програма за 2015 година. Ще бъда съвсем лаконична, защото вие всъщност всичко сте казали. Защитата на правата на човека става неотменима в цялата ни работа, независимо от нейния мащаб. Но и вие също така казахте, много по-важно е да се работи върху правата на човека, когато има криза и неравенството трагично се задълбочава. Значи, необходимо е освен е, е, това да гарантираме наличието на съответствие и съвместимост между сигурност и права на човека, дори когато се борим с тероризма. Е, вие е, мисля, е, сте посветили на това равновесие своята кариера е, и е много важно и в бъдеще агенцията да бъде оглавявана от човека като вас. Не бива да. т.е. трябва да защитаваме правото на личен живот, без да жертваме своята сигурност, като се прави всичко възможно да не се допускат нежелани отклонения. Ние имаме нужда да работим върху правата на човека, за да постигнем и кохезията, която така ни е необходима в Европа. Вие сте направили един много хубав наръчник за правосъдието в Европа. Това е, е много съществено помощно средство, което помага за разбирането на системите на правосъдие и на достъпа до тях. Моника Холмай разбира какво имам предвид. Ние заедно сме обсъждали този въпрос. Вие наистина се борите за по-голяма прозрачност на системите на правосъдие в полза на европейските граждани. И е, казвате, че е, някой път правата на човека отсъствали от дневния ред на една или друга наша проява. Не, аз смятам, че е задължително във всички политически теми, с които се занимаваме в този парламент, да отчитаме наличието на правата на човека и тяхното значение. Благодаря, господин Лопес Агилар. Е, Който бе председател на тази комисия през време на голяма част от вашия мандат. Благодаря, благодаря ти, скъпи Клод, благодаря ти, Мортен. Много се радвам, че си тук. Радвам се, че беше с нас през целия си мандат. Вярно, не си присъствал на много заседания, но е, основните права пронизваха цялостната ни дейност. Благодаря ти за точните доклади about the deterioration of the situation of rights and liberty in the country. С голяма точност твоите доклади отразяваха тревожните е, тенденции Мисля, че и тук и навсякъде по света на първо място трябва да бъдат поставени тези права. Ужасните престъпления, които бяха извършени през последните години, вдъхнаха нов живот на стари неприязни – поради социалното неравенство отново има антицигански, антиромски настроения, хомофобия, национализъм и разбира се, антисемитизъм. Стария демон, който отново витае над Европа. дискриминацията, предразсъдъците, всички тези добре известни демони. The anti-Semitism on the rise is a crossroads of a, of a, of a, of a, of a puzzle of нова, новия прилив на предразсъдъци и неприязан към еврейската общност в рамките на някакъв измислен заговор – и търсенето на жертвен гнец за неблагополучията в някои държави членки, ето това е най-страшно. И то трябва да ни тревожи. На второ място е национализма, но на трето място е джихадизма, радикализацията на ислямистите. Еврейският народ знае за какво става дума. Да влезеш в синагога или в а, ресторант или магазин, в който се предлага храна кошер и да почнеш да стреляш само защото те са друговерци. Това е подклаждане не просто на омраза. Това е пряко подбудителство към престъпление по интернет – Кибер е, омразата е факт и то не от е, вчера. Киберпространството е виртуално, но киберомразата не е измислена виртуална. Тя е тя съществува. Използват се фалшиви самоличности, за да се крие ли, истинската самоличност. И омразата и подводителството към извършване на престъпления са съвсем реални в мрежата. Така все повече младежи, които са отчаяни, гневни, затормозени, маргинализиране, цяла нощ прекарват а, в социалните мрежи, за да изливат омразата си и виждат джихадистите е, като герои на отмъщението, на възмездието срещу онези, които са постъпили несправедливо срещу тях. Благодаря ти, Мортън. Благодаря ти е, за всичко, което направи и на добър час. Джудит Сърджентини е следващия оратор. And my colleague Lunacek just whispers, and please say и а, е, колегата Луначек е, ми казва, моля ти се, благодари и от мое име. Така че, ето, започвам. С благодарности. Благодаря ви, че толкова голяма актуалност придадохте на основните права чрез е, доклади, на които политиците трудно биха обърнали гръб. Виждам вашите предложения за 2015 година. Много съм воодушевена. Мисля, че има много зачетене. Казахте защита на данните, миграцията. Това са огромни теми. И още нещо, съвсем накратко. За 2015 година казахте, че се предвижда транспониране на директивата за защита на пострадалите от престъпления. В член 1 на тази директива се казва, че правата на пострадалите се упражняват без дискриминация на основата на местоживеенето. Това за мен е особено важно, не защото аз лично съм внесла този текст като предложение, а защото смятам, че ако погледнем законодателството на държавите членки, достатъчно е да погледна и законопроекта, е, който е, ще въведе директивата в националното законодателство в Холандия, този текст липсва. Лицата, е, които не притежават документи за самоличност, лицата без гражданство имат право, както всички останали. Да, права си за докладите. Те се пишат не просто да трупат прах в чекмеджетата, а да имат а, реална полза. Благодаря, заповядайте. Президент, да, госпожа Далон, благодаря. Най-напред искам да благодаря на двамата ни гости за техните изказвания, а на господин директора пожелавам успех в новата му функция. Е, ще се спра на въпроса за тероризма, който засегна председателят Морайс. Европейският съюз и неговите институции са длъжни да предприемат необходимото както за сигурността, така и за защитата на основните права на своите граждани. Това е фундаментална задача и е, трябва да има общ подход, при който се предотвратява радикализацията, но се предприемат мерки за сигурност. Задължително е основните права да бъдат интегрална, неразделна част при разработването на политиката за борба с тероризма. Агенцията винаги много е, ни е подпомагала в нашата законодателна работа, но имам два въпроса. Имате ли вече становище е, във връзка с новия парламентарен доклад е, за резервационните данни за пътниците? Този доклад бе представен при нас миналата седмица. И втори въпрос. Как агенцията смята, че е добре да се е, осигури защитата на правата на човека в посланията, изпълнени с омраза, които виждаме в интернет ask, um... Благодаря. Аз също исках да задам един подобен въпрос. Може ли да дадете препоръка, съвет на вашия, на, на вашия заместник – какво може да се направи по отношение на вътрешната сигурност? Ние трябва да се занимаваме с опазването на личните данни, данните на пътниците. Това е наше законово задължение, но в крайна сметка става дума за добрите практики, защото контекстът е много сложен, контекстът на тероризма, на заплахите, вие от ваша гледна точка, какви бяха, биха били вашите препоръки към следващия директор, към следващия управителен съвет да, да се справят с тези предизвикателства? Какъв подход бихте, бихте предложили и какво бихте казали на нашите колеги? Как бихте ни помогнали да постигнем равновесие между сигурност и заплахи? И последният оратор Софи Интвелт. Благодаря. Аз ще бъда кратка. Най-напред. Благодаря на господин Кером за доброто сътрудничество с парламента за времето, когато бяхте директор. Първият ми въпрос е. Моята политическа група би искала да има повече обвързващи инструменти за прилагането на основните права. Ние предлагаме така наречения демократичен демократично съглашение за управление – в някои случаи има систематично нарушаване на основните права, а въпреки това член 7 никога не е задействан. Съместник председателят на Европейската комисия отхвърли прилагането на подобни инструменти. Той каза, че диалог и дипломация са подходящите средства. Ние по-скоро се застъпваме за обвързващи инструменти. Какво мислите вие? Обвързващи инструменти или диалог и дипломация? На, кое от, на кой от двата подхода бихте заложили? Следващият ми въпрос е по-скоро въпрос към комисията. Разбирам, че процедурата за назначаване на ваш заместник не е завършена. Вие сигурен ли сте, че ще имате заместник на време? И какъв би бил вашия съвет към вашия последовател, към вашия заместник, за да се укрепи позицията на директора на агенцията? председателят. Всъщност последния въпрос не би трябвало, последния въпрос да, да, да трябва да, да, не би трябвало на последния въпрос да се отговаря, то поне не от името на, на настоящия директор, но така или иначе направете каквото счетете за уместно, господин директор. И така, Имате думата за отговори. Споразумейте се кой на кои въпроси да отговори. Да отговори. Благодаря ви, колеги, за въпросите. Благодаря ви за въпросите и коментарите. Повечето въпроси бяха отправени към Мортън. За това ще дам думата директно на Мортън. Благодаря ви. Мортън, благодаря. Благодаря за любезните слова по, по наш адрес. Аз също казах, че за мен беше голямо удоволствие да работя с вас през времето, когато бях директор на агенцията. Ще започна с отговорите, с конкретните отговори. Господин Стати говори за опазването на личните данни и целият комплекс от въпроси, свързани с сигурността и човешките права, основните права. Това са наистина две, двете страни на медала – така както видяхме след 11 септември, не може да имаме, е, да заложим само на основните права или на сигурността. Тези два елемента трябва да са в равновесие. Естествено, всички ние очакваме по-голяма сигурност от правителствата, но не бива да загърбваме и основните права. Предизвикателството пред агенцията е, че Както се вижда от анализа на агенцията от от което ще бъде публикувано през пролета, Това е изследване за средствата за обжалване. Трябва да имаме демократичен контрол, както и механизми за обжалване, за да може да се укрепят компетенциите на разследващите органи. Е, трябва да имаме тези структури, те трябва да бъдат преосмислени, за да може новите технологии да се използват в техния пълен потенциал. За момента тези механизми не са развити достатъчно, така че според мен има неравновесие, което трябва да бъде отстранено. Ние се опитваме да решаваме а, много тези проблеми с огромни по размер бази данни, но трябва да се запитаме до каква степен те допринасят до общът, за общата ни сигурност. Полицията, експерти трябва да решат в крайна сметка какво да правят, но ние, ние също трябва да признаем, че някои грешки можеха да бъдат избегнати. Това са важни въпроси, защото те засягат аспекта, аспекти важни за всеки го от нас. Може ли да имаме достъп до данните, които са налични и въпреки това този достъп да е правилен, разумен и да не се злоупотребява с него. Агия. Агилар. Благодаря за добрите думи. Сега за доклада за антисемитизма. Как получихме данните? съществува страх, който видяхме в отбрана на еврейската общност, която участва в интервютата. Проведохме интервюта в три страни. 40 до 50% от запитаните казаха, че те сериозно смятат да напуснат страната, поради опасения за своята сигурност и това беше през 2013 година, преди атентатите в Брюксел, Париж и Копенхаген. Ако ние смятаме през 2016 година да повторим това изследване, изследване и това е едно от нещата, а именно нивото на страх, кое, което смятаме да анализираме. Нека не забравяме мюсулманската общност. Там също се шири страх. А в момента този е, страх не е назован, тъй като нямаме още изследване. Не сме провели такова изследване, но през 2016 година ще проведем подобно изследване, ще повторим първото си изследване насочено към малцинствените общности. Ще направим изследване сред мусулманската общност по отношение на, тех, на нивото на страха. Сега престъпленията, провокирани от омраза, Този феномен е огромно предизвикателство. Нямаме решение към, на този проблем, все още работим по него. За момента няма какво да предложим като решение, но ние се занимаваме с проблема. И както и вие, ние също смятаме, че това е нещо, с което трябва да се занимаваме. Е, трябва да се занимаваме. Омразата в виртуалното пространство доминира, тя се насочва към еврейските общности, към ЛГБТ хората. И тук е важно да подчертая, трябва да има равновесие между свободата на изразяване, свободата на използване на мрежата, на интернета и от друга страна забрана на езика на омражата, за да и подклаждането на омраза които да провокират в последствие престъпление. В крайна сметка, ни трябва по-добра полицейска работа, по-ефективна полицейска работа. Виждаме, че има и омраза в социалните мрежи против жените. И колко бавно социалното мнение и властите реагират на подобни подстрекателства. Може да разчитате на агенцията в този смисъл. Един от съветите, които аз бих дал на новия директор е да, се, да продължи в тази насока. Директивата за опазване правата на жертвите. Тази директива е един от най-важните законодателни актове от последните години. Е, той е много силно средство за защита на жертвите. Е, ние говорим за подкрепа на жертвите от много години. Е, имахме инструменти за опазване на правата на престъпниците, а нямахме инструменти за правата на жертвите. Благодаря ви за вашия коментар. Ще продължим в тази посока. Важно е прилагането на директивите в държавите членки. Това е проблем. Ще продължим да го следим. По отношение на вътрешната сигурност, бих казал на моя заместник, бих го посъветвал да следи дебата за вътрешната сигурност, както в Европейския парламент, така и в съвета, и да продължава да настояваме поканени пока, поканвани на заседанията на съвета по вътрешни работи и на други подобни заседания. Имахме чудесно сътрудничество с италианското председателство, когато а, бяхме поканени през януари на неформ... когато... когато когато, за съжаление, не бяхме поканени през януари, на, съв... на неформалното заседание по вътрешна сигурност. Но иначе имахме добро сътрудничество с италианското председателство. Социалната маргинализация и потенциалната радикализация на етническите мълцинства. Това е друг ключов проблем и тук по този проблем имаме много данни в нашите изследвания, които може да предложим. Тези данни биха могли да ви помогнат да задавате още по-задълбочени въпроси. Както вече споменах, Хубаво е агенцията да може да дава становище по законодателни актове, например по отношение на данните на пътниците. Ние не, нямахме заявка за официално становище, но ние следим развитието на проблема и ако вие се обърнете официално към агенцията за становище, колегите от Виена с удоволствие ще го изготвят. Е, подобно становище бе изготвено през 2008 година. И накрая въпроса на Софи Инфелд дали имаме нужда от обвързващ инструмент. Върховенството на закона, това е проблем. Нещата тук трябва да се заострят. Бих казал, че може да използваме наличните инструменти по-добре, включително и агенцията. Една по-укрепена роля на агенцията за мен е за препоръчване, вместо да се създава един нов орган. Но Ситуацията с върховенството на закона е драматична и ние може да направим повече, отколкото е направено до момента. Това изисква ангажимент от, от страна на всички нас. Аз бих могъл да продължа да говоря още много дълго, но предполагам време е да спра. Надявам се да си сътрудничим и в моето ново качество. Благодаря, казва председателят Майя и Мортън. Благодаря ви. Благодаря за досегашното сътрудничество, за днешното присъствие. Желая всичко добро за бъдеще. Колеги, е, трябва да преминем към последната точка от дневния ред. Е, тя се занимава с оперативната съвместимост за европейските публични администрации, предприятията и гражданите. Докладчикът господин Зорино има думата. Надявам се, че може да бъдете много кратки. Да. Ще бъда много лаконичен и даже ще се изкажа на холандски. Ние вече обсъдихме въпроса е, за това, че отношенията между гражданите и предприятията от една страна и правителствата от друга, е, като че ли все повече се загърбва. Няма много ефективност в системите за общуване тези системи трябва да бъдат интерактивни, за да могат да се ползват от тях и хората, които живеят зад граница, за да не бъдат ощетявани тези хора. Een aantal waarbij dat wel het geval is. Eh, en zoals ook een maand geleden hier... Занимавал съм се с въпроса за защитата на личните данни и вече съм заемал позицията, че е изключително важно да се гарантира правилна защита на личните данни. И този аспект трябва да бъде отразен в доклада. Това е част от нашата компетентност като комисия. Ние в доклада визираме Акико Минотер, по-специално в преамбюла. Визираме принципа за защита на личните данни по проект данните трябва да бъдат, решенията във връзка с защитата на данните трябва да бъдат обменени, за да се черпи от опита на другите. Е, и трябва да бъде проведен принципът за защита на личните данни в целия проект. По тази причина сега сме изготвили проект за нов член, Програмата по ИСО 1 ще приключи е, през тази година, така че през 2016 година ще трябва да имаме нова програма. Естествено, отношение към това ще вземат и колегите от водещата комисия. Благодаря господин Ленард за това, че бяхте толкова лаконичен и толкова много ни помогнахте. Благодаря на преводачите за е, тяхното търпение и а, подкрепа. Имаме само един докладчик в сянка, господин, а, госпожа Мелнар, най-напред след това господин Агилар. Благодаря, може да отнема и по-малко от минута. Най-напред искам да подчертая, че приветстваме факта, че комисията е предприела действия във връзка с тази под програма. Е, подчертаваме, че ако искаме да постигнем напредък и да е, спазваме хартата за правата на човека, трябва да бъде прият пакетът за защитата на личните данни. Електронното управление и електронната администрация никога няма да донесат полза на европейските граждани, ако те не вярват в системата. За това защитата на данните е фундаментално изискване. Искам е, да поздравя колегата докладчик за извършената работа. Може би вашата позиция, а може би и нашата позиция са така, поднасят се малко срамежливо и очакваме в бъдеще да преодолеем това, като ще ви дадем съответните предложения. Да, да, наистина, каква драма в взаимната оперативна съвместимост. Господин Лопес Агилар. Една минута. Господин председател, извинявам се, че отново вземам думата, но този път не го правя от свое име, а от името на госпожа Тали, която е докладчик в Сянка и тя ме помоли да прочета изказването й. Тя разбира се би желала да благодаря. Да благодари на докладчика за това, че е взел предвид толкова много предложение на социалистите, е, както в комисията, така и по време на изслушването, което беше организирано, е, трябва да бъдат е, преодолени максимален брой от все още съществуващите празноти. Докладчикът би трябвало да помисли за промяна редакционна в някои текстове, за да се гарантира по-добра защита на правата на човека. За контрола, за наблюдението, за оценката също е, получава висока оценка свършеното в доклада. Член 12 от проекта Международно сътрудничество също трябва да бъде доразвит, за да може сътрудничеството с трети страни или с международни организации или органи да съответства с нашите правила за защита на личните данни. За да не се стига до там, тези организации или страни да прилагат свои правила спрямо данните, получени от гражданите на Европейския съюз. Е, докладчикът Сянка призовава за бързо приемане на пакета за защита на личните данни, не само защото е важна защитата на правата на отделните лица, но и защото този пакет е необходим за изграждането на култура в тази посок. Председателят благодаря комисията и съветът? Не виждате нищо, което да коментирате, нали? Не, не, нищо не сте чули, което да коментирате. Вижте, това не означава, че взаимната оперативна съвместимост е въпрос без значение. Просто сме извънредно притиснати от времето. Благодаря е, и се извинявам е, за това, което става с нашата работа, но ви благодаря за проявеното разбиране припомним, 14 марта е датата за внасене на измененията. Виждам, че комисията като че ли прави несъзнателни движения. Искате като че ли нещо да кажете. 30 секунди. Комисията. Първо, ние също бихме желали да благодарим на докладчика за хубавия доклад. Комисията и в предишната програма напълно бе съобразила законодателството на Съюза за защита на личните данни. При разработката на технически решения сме вградили понятието защита на личните данни по проект – като разбира се е, държавите членки е, биват окоръжавани да прилагат нормите на собственото си законодателство, нормите на Европейския съюз и всички други актове, които имат отношение към защитата на правата е, на лични данни и на личен живот. Ще продължим да действаме по същия начин и в бъдеще с новата програма. Да, вие Казахте, че докладчикът е, е, добре се е справил, нали така? Всъщност това искате да кажете, защото е, не направихте почти никакви коментари по същество. Господин Ленард. No. 30 март е датата за внасене на изменения. Следващият път, когато се съберем на заседание, ще Вашата точка ще бъде първа, втора или трета в дневния ред най-много. Благодаря, колеги. Благодаря е, и на служителите, които помогнаха за провеждането на днешното заседание.